Добър ден на всички. Благодаря за присъствието ви в Брюксел, в Европейския парламент, за да присъствате на това важно събитие. Отново казвам добър ден на всички. Този път председателят говори на френски и на испански. Permítame ahora de hablar en italiano. Ще премина на италиански. Уважаеми господин председател, скъпи Жан-Клод, уважаеми господин комисар Тибор, дами и господа министри от България, Германия, Гърция, Харватия и Латвия. Госпожо председател на Комисията по култура, уважаеми Жан-Мишел Жар, маестро Баренбойм, дами и господа, за мен е удоволствие да открия тази конференция за културното наследство в Европа. Тя бе организирана в рамките на годината 2018, Европейска година на културното наследство. Става дума за една инициатива, в която Европейския парламент и по-специално Комисията по образование и култура поеха голяма инициатива. Искам да благодаря на всички ви, че присъствате днес тук. Искам да благодаря на музикантите от Европейския младежки оркестър, и благодаря, че изфирихте на Буко, който е много скъпо на сърцето ми опера. И също изсвирихте за нас Хауърд, Верди и Бетховен. Искам също да благодаря на Европа Инканто, един оркестър, който е тук. Сред тук имаме и много деца, между 6 и 12 години, които ще а, изпеят арио от Аида. Добре дошли в Европейския парламент. Моля да ascoltarvi. С удоволствие ще ви изслушаме. Qui in Parlamento в Европейския парламент, е, дума на гражданите, ние сме убедени, че творческото начало е в сърцевината на това, че сме европей, европейци. Днес сме поканили много представители на европейския гений. Добре дошъл на Жан-Мишел Жар, който е композитор, изпълнител, на маестро Данел Баренбой, пианист и диригент, Ецио Босо, Директор... Диригент и композитор на Тири Маркс – готвач, шеф на Матилде Делекоте, фотограф и дизайнер на Радо Ми Хайляно, който е режисьор и бивш е, почетен президент на наградата Лукс на Европейския парламент. Благодаря, че сте тук с нас. Днешното събитие искаме да приканим гражданите да преоткрият значимостта на нашето културно-историческо наследство, на нашата идентичност. Имаме над 3000 години история, в които се крият и нашите корени. Те изковаха нашата обща самобитност. Не можем да ги забравим. Точно обратното. Та, това трябва един източник на богатство – и трябва да гледаме така с оптимизъм в бъдещето. Ако сме изградили заедно един съюз, който почива върху общи ценности и сред центъра на това са достоинството на човека и свободата, дължим всичко това на тази наша история. Тази самоличност, идентичност се ражда на Средиземноморието, по реките, едно постоянно пътуване на смесване на идеи, на стоки – едно пътуване по големите пътища, по амфитеатрите, философските трудове и комическия театър и трагедията. Продължи също така това пътуване в Рим, в абатствата в Средиземноморието и а, средните векове. Първите университети, пътуванията на учещи се по цяла Европа – отворените пристанища, които винаги са били отворени а, за нови търговски начинания и начало на нови пътувания към нови земи. Имаме съвременното мислене, ренесанса, гения на Европа. От Данте до Шекспир, от Караваджо до Рембринт, от Молиер до Гьоте, от Бах до Моцарт, от Волтер до Манзони, от Ван Гог до Пикасо, от Камю до Пирандел. Благодарение на това пътуване, голямата част от е, наследството, признато от ЮНЕСКО, се намира в Европа. Ние, европейците, знаем кои сме и не трябва да се страхуваме да бъдем отворени, когато се срещаме с други култури. Колкото сме по-силни в своята идентичност, колкото повече знаем историята си, толкова повече можем да говорим с другите защото само слабият, само този без самоличност се страхува от другия. Благодарение на цялата тази история, Европа е в авангарда на творческата индустрия. Дизайна, красотата, стила се съчетават с технологии и индустрия. Едно постоянно изследване на отличното качество. Тези сектори са сред най-динамичните. Те отварят възможности за растеж и създават нови работни места за младите хора. За всяко работно място културният сектор генерира 27 непреки работни места. Много повече от автомобилната индустрия, например. Един пример давам наистина само. 8 милиона лица в Европейския съюз работят в културната индустрия или творческата, художествено-творческата такава. Днешният дебат е за да говорим повече в цифровата епоха за тази тема – трябва да имаме ясни и твърди действия да опазим своето творческо начало. Иначе ще пострада економиката на континента. Трябва да помогнем на младите хора, които стават режисьори, музиканти, готвачи и така нататък, за да се развиват в един свят доминиран от гигантите на технологията. Трябва да се предлага много творческо съдържание, за да няма хомологизация – Европейският парламент ще бъде е, в авангарда на борбата с тези предизвикателства. Искам да благодаря на всички колеги за отличната работа, за промяната на директивата за аудиовизуалните и медийни услуги. Там се предвижда включването на квота на европейско съдържание в платформи на видео при поискване. Дори инициативи като наградата Люкс дават възможност за по-голямо културно многообразие в киното. Творческото начало, инвестициите и така нататък продължават и те трябва да свършат до едно също възнаграждение, което да отговаря на труда. Не може европейското творческо начало да бъде използвано, за да се обогатяват гигантите от интернет. Много често платформите които разпространяват музика и така нататък, не заплащат на журналисти или на музиканти, или дават възможност за фалшифициране на продукти на модата, например. Трябва добре да работи цифровия ни пазар, за да гарантираме ефикасна защита на правата на авторите. Където и да сме по света, Европа е синоним на стил, на начин на работа, на красота. Тя е нашата сила. Европа има лидерска позиция в глобален мащаб. Това наследство не може да бъде делокализирано. Той е истинският двигател за политическото и економическо възраждане на Европа. В следващите 10 години броя на международните туристи ще се удвои. Ще стигнат 2 милиарда – Голямата част ще бъдат нови ръководители или менеджери и това ще са хора най-често от Азия, които вече имат висока покупателна способност. Тези нови туристи търсят стил, дизайн, мода, както и храна от нас, европейците. Това може да бъде един източник на ново търсене на експо, на европейско съдържание, което ще окаже своето въздействие върху всичко. Върху транспорта, върху строителството, върху модата, върху а, земеделието, хранително-вкусовата промишленост. На културното наследство е изключително важно за привлекателността на нашите градове и региони. Новаторството е един стимул за, ин... за този потенциал. Нека да се замислим за цифровизираните музеи или пътуването във времето с засилена реалност в нашите археологически находки. Има един репортаж на Арте, който ще ни покаже как цифровата революция допринася за оживяване на нашето културно-историческо наследство. Амбициозният проект Машина на времето Венеция цели 10 века архиви да бъдат цифровизирани. Това са архиви на град Венеция. Идеята е да се съживи Венеция на миналото, тя да стане достъпна в 4 измерения. Дами и господа, културното наследство представлява не само нашите корени, но и нашето бъдеще – едно общо европейско усещане не се създава само посредством економика, сигурност, банки или валути. Годината на културното наследство е една година, която не бива да бъде загубена. Така можем да преоткрием културното разнообразие, върху което почива европейското начинание – Трябва да сложим в центъра културното измерение, защото само така можем да избегнем края на европейската мечта, защото в момента тази мечта живее в много сложна среда. С голямо удоволствие давам думата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който направи много като председател на институцията, която ръководи, за да опази културното наследство на Европа. Господин председател, драги Антонио, Антонио уважаема госпожо председател на Комисията по културни въпроси, госпожи и господа министр, господин еврокомисар, уважаеми е, представители на Европейския съюз. Радвам се, че най-сетне заставам пред вас днес. Е, рядко, не винаги е вярно, но днес наистина е така, защото е, се радвам, че ние провеждаме една конференция, която смятаме за много важна. Благодаря, Антонио, за любезността да ме поканиш на това мероприятие. Е, ще цитирам Жан Моне, е, който е, казва, когато започне, започне възстановяването на европейската култура, ще започне, на Европа ще започнем от културата. Истината е, че е, той никога не е изричал тези думи и изрекал е много неща, които са останали и така или иначе тук става дума за думи, които ни показват, че как да изградим Европа. Не, огромна е необходимостта ежедневно да, да припомняме тези ценности, които изграждат същността на нашата култура, солидарността между нас, както и човешкото достоинство. Това, тази солидарност, която тръгва от основателите на Европейския съюз. Солидарност, която ежедневно се възражда. В солидарност, която много често се, се разклаща през последните години. И сега, когато стоя пред вас, тези, това напукване продължава което означава, че се нуждаем от един европейски отговор на кризата с миграцията. Много често си казвам, че когато говорим за солидарност, тези тези ни оставя следи. И това се дължи на взаимното ни непознаване. Когато Бях дете, това беше отдавна. В училище, в Люксембург, е, участвах в родинознание курс по родинознание, запознав, запознаване с страната, историята, особеностите. Годишната, годината на европейското културно, културно наследство би трябвало да разшири това до европейски мащаб. Трябва да познаваме Съюза в цялото му многообразие, със страните и народите му, които са тясно свързани със своите традиции, със своята природа, но едновременно с това да, да си сътрудничат. И аз мисля, че повече ще спечелим, отколкото ще загубим от това. И тъй като Европа се гради на своето многообразие, тя е толкова богата. Това е повод да се помисли, особено за младите за уникалните постижения на Европейския съюз за това, че постигаме такъв резултат. Това е възможно благодарение на гения на предходното поколение, на нашите предшественици, които през 40-те години е, издигайки глас за никога вече война, създават програма, която до ден днешен носи своите ползи. Европейската интеграция е повече от е, един пазар, повече от един голям пазар, повече от търговските ни отношения с другите, повече от единната валута. Не, не, не искам да се нареждам сред онези, които смятат, че Европа е търговията, Европа са парите. Европа е интеграцията. Е, Европата са общите ни е, корени и нашето разнообразие. Това са тези млади музиканти от Европейския младежки оркестър. Всички онези, които благодарение на програмата Еразъм Плюс могат да опознават други страни. Това е огром, огром, огромен успех за Европа, именно програмата Еразъм хиляди студенти участват в тази програма с участието и на различни медии. Има и вече деца, родени от родители, които са се запознали в резултат на програмата Еразъм. Но едновременно с това, това е най-добрия отговор на, на, глупо, на глупостта и на тесноградието на националния на, на, на, на национализма. Е, колкото повече се опознаваме, колкото повече се преоткриваме със своите традиции, история, надежди, толкова повече ще разкриваме възможности за укрепване вярата на младите. Именно за това Европейската комисия реши да удвои паричните средства за финансиране на е, програмата Еразъм в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Е, е, като предоставяме е, финансов ресурс, който е наистина много голям. Това не са загубени пари, това, са, това е инвестиция в бъдещето на Европа. Това не става, не става дума за обикновено начинание, просто за бюджета. Всички бюджети означават цифров израз на нашите големи амбиции, а ние имаме такива амбиции за младите, които са бъдещето на Европа. Също имаме високи амбиции за културата като израз на нашата европейска идентичност. Но често забравяме, че трябва това е част от економическия растеж. Нека да не забравим, е, че културната индустрия, колкото и да ненавиждам този израз, е част е, и се изгражда от много европейци. За това в следващия европейски бюджет, седми поред, ние предлагаме да увеличим е, програмата, резултатите от е, Творческа Европа, търсейки синергетичен ефект с други програми, като Хоризонт Европа. Ще поддържа нови възможности в областта на медиите и културата и инвестирайки така ще дадем възможност да привлечем и частни инвестиции, включително в помощ за малки и средни предприятия от областта на културата и творческите дейности. Същото се отнася и за програмата Цифрова Европа за цифровизация на нашето културно наследство, защото култура и цифровизация трябва да върят ръка за ръка те е, трябва да постигнат хармония. <clears throat> Всички творци е, са трябва да бъдат, да получават достойно възнаграждение за труда си. За това предложихме усъвременяване на авторските права, е, като търсим равенство за всички творци, възможности за изява и европейски платформи, които да работят за тях. Надявам се, уважаеми председател на Европейския парламент, че с законодателите ще оценят нашето интелигентно и ам, разумно предложение. И още нещо за Европа. Ние отново творим бъдещето си. Трябва трябва да ви припомним из думата на Жамре, за, да започнем от културата. Европейската култура, която допринася за развитието на Европа и за присъствието на Европа в света. Защото половината културно, световно културно насредство е създадено и се намира в Европа работейки за популяризиране и зачитане на европейската култура, ние от отдаваме дължимото на човека и човешкото. Благодаря. Мерси. Благодаря, господин председател на Европейската комисия. Може да разчитате на подкрепата на Европейския парламент като със законодател. В бюджета 2021-2027 ще подкрепим всички инициативи, които подкрепят културата и младите хора. Сега преминаваме към поканените от нас гости. Един важен артист ще представя. Господин Жан-Мишел Жар, заповядайте. Мерси. Мерси, месье. Благодаря, господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, дами и господа, министри на културата, дами и господа, приятели. Обикновено работя по други сцени по света, но на тази сцена тук усещам особен момент. Това е място, което има известна театралност в себе си и прилича на такъв театър. Благодаря господин Таяни за тази покана да се изкажа в рамките на тази конференция за културното наследство. Думата наследство често а, звучи като нещо от миналото. Мислим за някакви стари камъни, стари сгреди или нещо, което е останало от миналото. Аз съм артист, който обикновено бива представен като пионер на електронната музика. И моето виждане за нас, културното наследство обикновено е насочено към бъдещето, към цифровизацията. И съм тук заедно с други артисти тук и то не само за да изразя тревогата на онези, които работят в този сектор. Не. Има нещо, което безпокои всяко едно семейство, всяко едно от вашите семейства. Там има едно дете, една майка, една сестра, един брат, които искат да станат писатели, режисьори, музиканти или така нататък. И трябва да намерим един добър економически модел за 21 век, иначе тази тяхна мечта ще изчезне за да може културата да се използва по един нов начин посредством новите медии и интернет. Европейското наследство, ако искаме да бъде на нивото на каквото бе вчера, трябва да си дадем необходимите средства, както сме го правили и в миналото. По тази причина директивата за авторското право, която ще бъде гласувана в близко бъдеще е точно в сърцевината на тази тема. Какво е направил е, Верди или Моцарт, е, за да могат да е, преживеят и да не свършат в мизерия? Е, искаме това да не се повтаря. Това е част от нашата култура и нашите артисти трябва да получават своето възнаграждение. Е, винаги сме следвали големите революции, като например революцията в интернет, която промени нашия живот – не става дума за стигматизиране на големите дружества в интернет, но Google, Apple, Facebook и така нататък трябва да бъдат потенциални партньори за нас. Не бива да забравяме също така, че създателите са виртуални действащи лица и онези пък в интернет, като големите фирми, е, на техен гръб изкарват своите пари. Трябва да има преговори с платформи като YouTube, те казват, че са платформи от архивен тип, а не като платформи за съдържание. Защо го казват? Защото е, ръковод... законодателството им дава възможност да не плащат авторско право и тази игра се игра от години. От 20 на години млади хора, които работят днес, е, правят музика и така нататък, са разработили много интересни инструменти. Част от тях е, станаха гиганти в интернет, но някакси в тези 20 години не си дадаха сметка колко заплашително е всичко това за авторското право. Онези, които са против регулирането на интернет, като онези, са като онези, които не искат да има закон за движение на пътищата и казват, че автомобилите трябва да се движат свободно. Парадоксално е, че творческата индустрия никога не е била така богата, що се отнася до оборот, както каза и председателят Юнкер преди малко. но пък самите творци, като че ли никога не са получавали толкова малко. Така че тази пропаст трябва да бъде е, преодоляна. Имаме радио, преса, телевизия, появяват се нови медии в интернет, които също разпространяват творческо съдържание. Трябва да говорим и за новите медии. Трябва да се направи законодателна рамка, за да може авторите на съдържание, което се разпространява по тези нови е, медии, да могат да живеят от това, което са създали. Светът гледа Европа и това е предизвикателство пред цялата планета. Директивата се надяваме да бъде приета и това да доведе до домино ефект е, и това да промени света. Какво ще направим, ако нямаме следващия Алмодовар или следващия Уелбек? Има много аргументи, които се прокарват последните 50 години. Някои са във Вашингтон, други са тук. Те казват, че авторно, авторското право е нещо старо, идва от Европа и е устаряло като концепция. Точно обратното е обаче. Авторското право е независимо от всички лобита – той е безвремен, защото не е свързано нито с цифровизацията или с някакъв обект, свързано е с творбата, за която се отнася и за нейното разпространение в бъдеще тези лобита се опитват да направят така, че ние авторите да излезем като хора, които са против свободното изразяване и за някакъв вид цензура. Това е скандално. Авторите са онези, които винаги са представили бъдещето, виждали са бъдещето и които са прокарвали творбите към бъдеще. Аз, например, и на сцената, и в своето студио постоянно въвеждам нови технологии и гледам към бъдещето. А, спазването на авторско право по никакъв начин не е цензура или нарушаване свободата на изразяване. Точно обратното е. Трябва да се даде минимума на авторите, защото ако не се даде, това ще бъде най-крайната форма на цензура. Преди няколко дни около тази изграда се говореше за свободно изразяване в интернет. Е, все едно, онези, които маршируваха, защитаваха точно това. Спомнете си, че това е наша работа и всички спектакли, които организираме, са спектаклите, които са част от задължението. Но не сме тук за спектакли, не сме тук за да представяме представления. Ние сме онези, които най-трудно могат да говорят за стойността на своето а, творба. Затова имаме нужда от вас, от законодателят. Авторското право е фундаментално право. За да се оцелее в ежедневието с технологията, трябва да работим всички заедно. Ако говорим за свободата, искаме ли в Европа да се превърнем в колония от, циф... от цифров тип? Някои европейски ръководители, особено Оланд, дадоха няколко милиона за подкрепа на пресата в Франция. Франция. Това обаче ми напомня за един от вождовете на ацтеките, които като че ли се бориха срещу едно бъдеще, което нямаше как да не ги застигне. Има и един монопол, който дава, не дава възможност да се развиват нещата и съответно всичко напомня на романите на Оруел. Гласувайте за това, което трябва да гласувате. Африка, новите страни са много по-уязвими от нас, що се отнася до културна идентичност и бъдещето на техните езици. Това е нематериалното наследство, за което говори ЮНЕСКО в Китай и други американски артисти гледат към Европейския парламент, гледат вас. Вие носите отговорност. Европа винаги е давала пример за зачитане на културата, зачитането на свободата на изразяване. Днес, повече от всякога, не бива да отслабваме това. Трябва да има защита на езиците, на нашата самобитност и на нашето многообразие. Трябва да спазим и многообразието на създателите. Дали ще е роман, дали ще е картина, дали ще е филм. Това не е нещо, което може да се изхвърли. Това е творба. В крайна сметка, къде, е, къде са всички правомощия? Онези, които са автори, не, вси, не винаги могат да владеят това, което се случва с техните творби. Говорим за Zeitgeist, говорим за това, че регламентирането ще бъде ретроградно, но трябва да гледаме към бъдещето. Не би трябвало да оплюваме а, авторите, да говорим а, само за онези, които са в кавички готини. Не, това са автори. А, всеки един от нас трябва да приеме това. Интернет е на 20 години и ние сме в предисторията, ако щете, на цифровизацията. И затова имаме нужда от регулация. Още сме дивия запад. Проблемът е обаче, че Дивият Запад се превърна в Силициевата долина. Загубихме хардуерната война, загубихме и други войни. Виждате, че всичко е съсредоточено в Азия или в САЩ. Ние обаче не трябва да загубим битката на софтуера или на съдържанието, защото това е ДНК-то на нашия континент. Какво ще стане с YouTube, не знаем. Това няма да реши проблема, каквото и да се направи. Няма да се промени съдържанието ми. Защото там има и много лобиране, което е част от него. YouTube е една от най-известните услуги и за това трябва да реагира Европейския парламент. Някои казват, няма нужда изобщо нещата да се променят. Има доста хора, които казват, че това ще убие пазара на цифровизацията. Не е така. Напротив, регулацията ще даде възможност да получават добро заплащане авторите, за да могат да извлекат полза от тези милиони, които се правят на гърба на техните произведения. Трябва да се вземат предвид и хората, които помагат на автора да създаде. Да платиш на автора не означава цензура. Pour conclure, ce que nous voulons... В заключение, това, което искаме днес е следното. Не би трябвало да ползваме законодателство, разбира се, което идва от е, ерата преди интернет. Създадете, създайте ново законодателство, за да може да седнем на масата на преговори и да можем да преговаряме с цял свят. Защото част от оборота, който идва от тези творби и се изкарва от интернет, трябва да стигне до авторите, които са го създали. Не бива да забравяме, че в един смартфон или интелигентната част са авторите. Те са интелигентни. Merci beaucoup, monsieur. Благодаря много, господин Шар. La palabra. Сега. Даниел Баренбойм. Даниел Баренбойм. Президент Стаяни и Юнкер. Уважаеми господа председатели, господин Таяни, господин Юнкер, дами и господа, за мен е голяма привилегия да, да се изправя и да говоря пред вас а, по повод а, годината на Европейското културно наследство 2018 година. Ние отбелязваме а, нашето общо минало и се надяваме да изградим едно общо бъдеще. Много навременно е това тържество, защото сме изправени пред много сериозни предизвикателства за общата ни идентичност европейска. Близо 85 години след края на Втората световна война и в момента са в подем националистическите и популистските движения. Необходимо е да преодолеем тези заплахи, да укрепим идеята за една мирна, обединена Европа. Това е най-голямото предизвикателство, пред което сме били изправени и ние трябва да го преодолеем с всички налични инструменти. Един ключов инструмент е да се върнем към една култура, която почива на факти. Сегашният Zeitgeist, сегашния етос, е, дава прекалено много възможност за, за неистинни а, е, твърдения и дискурси. Никой не гледа дали казаното и твърденото е вярно. Трябва да се противопоставим на това в политиката и в културата. Не бива да забравяме, че това, което определя исторически Европа е културата. Много страни в Европа са развили собствена култура, но нещо, което винаги е представлявало европейския континент е значението, което е било отдавано на културата. Списъка би бил твърде, твърде дълъг да, да, да, да изрежда по него Декарт, Данте, Моцарт, Дебюси, Леонардо да Винчи и така нататък. Кой друг континент може да се похвали с такава а, културна дълбочина и, и, и такива богатства? В подема на а, национализма понякога проистича от недоволството от глобализацията, която уеднаквява културата и заплашва, и заплашва нашето културно многообразие. Национализма обаче е, не е отговора на, на тази заплаха. Патриотизмът, да, това е, е гордостта с родината си. А национализма а, се опитва да изключи останалите. Ако защитите собствената си култура, тогава можете спокойно да разговаряте с другите и да оценявате и тяхната култура. И а, този универсализъм е нещо много по-добро от глобализацията и нещо към което трябва да се стремим. Акцентът в Европа твърде дълго е, е падал върху економическия съюз Идеята за общо културно пространство е нещо, от което почти сме се отказали. Не за това Франсуа Митеран и Хелмут Кол говореха тогава, когато пишеха дневния ред на Европа. Един дневен ред, една програма, която очакваше от французите и германците да, да се хванат за ръце и да се опознаят чрез културата, чрез Бетовен, Томас Ман, Дебюси и Бодлер. Като музикант, аз съм прекарал живота си опознавайки други култури и техните носители чрез изкуството и чрез музиката. Това е огромна привилегия. Но също е нещо, което трябва да насърчаваме у всеки европеец. Е, един от положителните аспекти на глобализацията е, че е, сега е възможно и съвсем нормално да ядете италианска храна в Япония в понеделник, след това японска храна в Париж или в Лондон, който си ден поискате. А ето това многообразие кое е, е нещото, което ни дава възможност да оценяваме богатите култури и да си влияем положително Искам да използвам тази възможност да изразя тъгата, тъгата си от това, че обучението по музика почти изчезнало от учебните програми в училищата. Навсякъде. Музиката е един от най-добрите начини да се развива детския мозък и, и, и детските емоции. За съжаление, в днешно време може да сте културен човек без е, без да сте, да сте имали никакъв досек с музиката, нито да свирите, нито дори да слушате музика. Нищо не налага в момента да се гледа на музиката като един равноправен, равнопоставен предмет, като математиката, географията и така нататък. Това е нещо, което ще се обсъжда на тази конференция. Надявам се, че ще стигнете до, до отговори, а пък и въпроси, които ще ни върнат към идеята за една обединена Европа. Едно от основните предизвикателства е, разбира се, променящият се непрекъснато, непрекъснато цифров пейзаж. Пейзаж, в който обаче трябва да се цени и културата и изкуството, както и хората, които ги създават. Записването на изкуството е един начин за свързване на бъдещето с миналото. И, и извинете, че ще дам един личен пример. Първия запис аз направих свой преди 6, 64 години. През 1954 година. Не беше толкова добър запис. Този запис, както и десетки милиони други, в момента до тях има непосредствен достъп и това, и това е благодарение на нашия напредък. В момента, в който е, един запис става публичен, той се превръща в глобално достъпен. Това е невероятно, ако се замислите. Трябва обаче да правим всичко възможно да ценим културата по начин, по който тя да може да бъде устойчива и да, да, да остане за бъдещите поколения. Сериозна тревога а, провежда, а, поражда това, че някои а, интернет услуги не отдават значимото на музиката. Аз знам, че Европейския съюз в момента преработва законодателството си а, за авторското право и аз приветствам това. Необходима е връзка между миналото и, и бъдещето. Трябва да попълним празнината, която, се, която е зейнала в цененето на музиката. Ние от музикалната общност гледаме към вас като нормотворци в Европейския съюз и се надяваме да, да създадете гаранции, че се, се защитава труда на творците в цифровата ни епоха. Защо? Причините са съвсем ясни. И са много, разбира се. Но една от основните е нашата отговорност да запазим културата, която, която сме събрали до сега, която сме натрупали. Иначе ще загубим тая връзка. Малко по-рано изслушахме младежите от младежкия оркестър, които са много явно свидетелство за това, което говоря. Интернет предлага много ползи много, за, млад, за всеки, за младите музиканти и за, и за старите, като мен. Аз слушам толкова много стари записи. Съвсем наскоро изслушах един запис на Фалштаф от Верди от Залцбургския фестивал от 36-та година едно от най-невероятните изпълнения, които някога съм, съм слушал. Това не бе възможно преди цифровата ера. А младите музиканти, които имат достъп до YouTube и подобни платформи, където могат да се представят и да слушат стари майстори, това е чудесно, но те трябва да получават необходимото възнаграждение за своя труд, защото иначе те биват лишавани от, от, от, от средства, от източник на доходи. Необходимо е да подкрепим следващото поколение хора на изкуството, защото те ще оформят а, а, нашето бъдеще, нашето културно бъдеще в Европа. Една Европа обединена и културно разнообразна. Това не е обаче само една красива идея. Това е единствения път напред. Онези, които са преживели ужасите на двете световни войни, знаят това много добре. Европейския съюз трябва да се върне към идеите за споделената култура, където се зачитат и уважават общите ни култури и, и, и отделните ни култури и, и истории. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, че дадохте думата на мен, представител на музикалната общност. Thank you very much. Благодаря много, господин Баренбойм. А сега Петра Камер Еверт, председател на Комисията по култура и образование в Европейския парламент. Имате думата. Благодаря много, уважаеми господа председатели, господин еврокомисар, уважаеми министри, уважаеми госпожи и господа, драги колеги. И за мен е една изключителна радост в качеството си на председател на Комисията по култура и образование да участвам в тази конференция, организирана от Европейския парламент по повод тази е, годината на европейското културно наследство. Както не много други инициативи, е, това е истински европейска, европейско начинание, защото това се отнася от една страна за историята на негово развитие, което никак не бе лесно като старта, и в крайна сметка с цената на общите усилия на Европейския парламент, държавите членки и Европейската комисия с помощта на множество граждански организации стана факт. Това е израз на връзката с тази толкова важна инициатива. Това е днешната конференция с представени, високи представители на европейските институции, на европейски и международни институции Организация. От друга страна, можем да говорим за европейско начинание, защото то е много амбициозно. Целта е пряко езиковите и национални граници да очертае европейската цивилизация и да очертае общите корени на културното наследство. Това се отнася и за времето, като основна връзка между минало и бъдеще. В този смисъл ми, мисля, мисля, че избраното мото среща между миналото и бъдещето е добре избрано, защото днешното културно наследство е основа на бъдещето, защото така можем да посрещнем предизвикателствата на настоящето и да изградим бъдещето, опирайки се на наследството си. В този смисъл днешната конференция ни предлага възможност като културно културни дейци, политици и граждани да говорим за многото различни аспекти на културното наследство. И това е израз на растящата роля на културата в европейската политика. Иллюзорна се оказа надеждата, че е един чисто економически европейски проект ще има достатъчно свързваща сила, за да изгради една дългосрочна и истинска връзка на гражданите с Европа. Да не говорим за емоционалното отражение върху хората опита да повишим значението на културата. Не говорим за наивен културен оптимизъм и да разкрием, да видим в културата панацея за всички проблеми на, кул... на е, Европа и света. Трябва да сме наясно за многозначността на културата. Тя може да приобщава, но и да разлага, особено ако се използва като средство за подклаждане на национализъм и злепоставяне на различните. За жалост, точно това става днес. И аз съм много благодарна на господин Баренбойм за разликата, която открои между патриотизъм и наци... национализъм. Европейската година на на културното наследство предполага и критично разглеждане на нашето културно, европейско културно наследство. Надявам се и си пожелавам това да бъде източник на нови импулси за нова европейска културна политика в Европа и в държавите членки. И отново благодаря на господин Баренбойм за това, че подчерта колко е важно да инвестираме в културното образованието в сфера на култура, посещението на театър, кино, музеи. Обикновено е свободен час, извън учебна програма. Сякаш учителите нямат по-добри идеи. Не, това трябва да стане неразделна част от нашите системи за образование. И разбира се, трябва да помислим по-сериозно за гарантиране достъпа до култура, особено достъп до култура за всички. Обикновенно се предполага, че културата може да послужи като ядро на обществото или общността, ако е хомогенна. Аз обаче съм твърдо убедена, че точно при културата Многообразието може да доведе до единство. Многообразието не е само част от лозунга на Европейския съюз. Съхранението на, многообразното, на многообразието е част от европейския модел, известен на света но именно ние, политиците, трябва да се самоопределяме от това, доколко сериозно е, се интересуваме и разбираме от многообразието, защото именно това символизира днешната конференция. За жалост, трябва да констатирам, е, че многообразието понякога е застрашено от е, разрастващи се авторитарни национални и популистски тенденции в Европа. Но това не е повод да се отказваме. Това трябва да бъде призив към нас. Нека заедно работим сериозно за културата когато тя е свързана с основни свободи, с разгръщане на потенциала. Това е в полза на Европа и нейните граждани, но и извън европейските граници. Нека да я развием и да предприемем съответни политически действия. Благодаря за вниманието. Thank you very much, Petra. Много благодаря, Петра. Румен Димитров, заместник министър на културата на България, заповядайте. Уважаеми господин Таяни, уважаеми господин Юнкер, уважаема госпожо Камереверт, уважаеми господин Наврачич, уважаеми колеги министри, уважаеми представители на различни европейски институции – дами и господа! За мен е висока чест и привилегия да бъда днес тук с вас и да открием съвместно конференцията Културното наследство в Европа връзката на миналото с бъдещето. Бих желал преди всичко да благодаря на господин Таяни за любезната покана да участвам в този важен форум. Благодаря и на всички вас, защото с вашето присъствие тук вие доказвате възможност важността на настоящата конференция на високо ниво, посветена на едно от най-значимите достижения на нашата цивилизация – културното наследство и неговия принос за нашето общо бъдеще в Европейския съюз. Културното наследство като споделен ресурс и общо благо придобива все по-голямо значение за съвременна Европа в социален, економически и собствено културен смисъл досега ни изкултурното наследство носи смисъл и удоволствие и едновременно с това предизвиква статуквото. То разширява нашите хоризонти и дава възможност да погледнем по различен начин собствения си живот и този на другите. И още нещо. Културното наследство носи изключително устойчиви послания и ценности. Благодарение на тях той има силата да трансформира и оформя жизнения ни опит. Въпросът, който си поставяме всички днес, е какви ще бъдат нашите послания, с които ще обогатим културното наследство и ще го предадем на бъдещите поколения. Под натиска на глобалната криза и разрастващите се социални и хуманитарни последици от нея, осъзнахме отново факта, че Европейския съюз не е само економическо обединение, а преди всичко общност на споделени ценности и на зачитане на фундаменталните права. Европейският проект днес предполага възстановяване на обединяващите връзки вътре и между нашите общества. Безспорно културата и наследството и свързаните с тях политики имат сериозен потенциал да бъдат сред двигателите на този процес и в този контекст. Културното наследство е един от най-важните инструменти които допринасят за утвърждаване на чувството за принадлежност и общност между европейските граждани, което всъщност прави Европа нещо много повече от общ пазар. Осъзнал всичко това, Съветът на Европейския съюз прие първия набор от заключения относно културното наследство през 2014 година. През последните 4 години постигнахме много като големият успех беше определенето за 2018 година за Европейска година на културното наследство. Миналата година беше изключително важна поради факта, че на заседанието си през декември Европейският съвет изрично призна ключовата роля, която културата и културното наследство играят в изграждането на приобщаващи и сплотени общества, както и за поддържането на конкурентоспособността в Европа. Българското председателство също даде своя принос за създаването на благоприятни политически условия за засилване на социалната и економическа роля на културата, по-специално като акцентира върху необходимостта от извеждане на преден план на културното наследство в политиките на Европейския съюз в приятите заключения на 23 май 2018 година. В тях се предлага разширяване на осведомеността на всички заинтересовани страни относно взаимните ползи от включването на културното наследство в другите политики, защото то има потенциала да стимулира иновациите в други сектори на економиката и социалния живот, да съдейства при решаването на различни демографски и социални въпроси, да работи за териториалното сближаване и за развитието на интелектуален капитал, както и за възстановяването на доверието на гражданите в управленските структури на Европейския съюз и държавите членки. Ето защо заключенията препоръчват предприемането на редица мерки от страна на държавите членки и на Комисията в посока към възприемането и използването му като стратегически ресурс при подготовката и осъществяване на другите политики на Европейския съюз. В тази връзка заключенията призовават държавите членки съвместно с Комисията да изготвят споделена и всеобхватна стратегическа визия за културно наследство, като по този начин гарантират устойчивост и резултати от Европейската година на културното наследство 2018, включително и чрез разработването и изпълнението на конкретни действия на различни равнища. Настоящата конференция се провежда във важен момент, когато започнаха дискусиите за бюджета на Европейския съюз в периода след 2020 година. Смятам, че всички трябва да поздравим комисията за нейното предложение за запазване като отделна програма Творческа Европа и за увеличаване на бюджета й на 1.85 милиарда евро. Това ясно показва, че културата е важна за бъдещето на Европейския съюз. За да бъдем обаче още по-убедителни, трябва да продължим общите ни усилия в подкрепа на тези действия, като предприемем и други, за да може културата и наследството да се възползват и от други финансови инструменти, предвидени в следващия период. Това за мен е и основното предизвикателство, пред което се изправяме днес. Да използваме всяка възможност, за да гарантираме, че културното наследство може да допринесе пълноценно за социалното и економическо развитие на нашите страни и народи. В тази връзка целта на настоящата конференция е не само да отчетем потенциала за развитие, който предлага наследството, но и да потърсим пътища как да го подкрепим и доразвием. Уважаеми госпожи и господа, нуждата от устойчива политика в областта на културното наследство е по-необходима от всякога. Радостен факт е, че решенията на Европейския съюз и на наскоро заключения на съвета, документите и действията на Европейския парламент, както и предложената от Европейската комисия нова европейска програма за култура са в пълен синхрон и взаимно се допълват. От ключово значение за бъдещето на нашето общо културно наследство е сътрудничеството между европейските институции. Разбира се, то не би могло да бъде достатъчно ефективно, ако не включва и професионалистите, гражданското общество, бизнеса и другите заинтересовани страни и индивиди. Само при наличието на този приобщаващ подход ще можем да бъдем сигурни, че поколенията след нас ще продължат да бъдат горди притежатели на своето минало. Пожелавам успех на конференцията. Благодаря. Now, Благодаря. Сега господин Тибор Наврачис, европейски комисар по културата, младеща и спорта. Благодаря дами господа министри, да господа депутати, за мен е голямо удоволствие да съм днес сред вас. Искам да благодаря на господин Таяни и на парламента за това, че организира тая проява, така че да имаме възможност да обсъдим една тема, която е в сърцето на европейската интеграция културата и културното наследство. Каза се вече, че европейския проект винаги е, се отнасял до културата. Защото повече от каквото и да било друго, културата ни изближава. Многообразието ни, нашето наследство ни дават възможност да, да учим един за други и да се разбираме, да, да приемаме различията си и да ценим това, което е общо между нас. Затова културата и културното наследство са от огромно значение за изграждането на бъдещето на Европа. Европа е една стабилна общност от общности – много се гордая с това, че отново се отдава значимото на културата. Тя отново е <clears throat> отгоре в дневния ред в, в Европа. Трябва и да остане там. Европейската година на културното наследство играе много важна роля в този процес. Вече сме събрали скорост, набрали сме скорост така, че да, да, да продължим усилията си към постигането на това. Трябва да запазим обаче културата в, в центъра на вниманието си. Вече сме в средата на годината на културното наследство. През първите три месеца да, над 2500 прояви бяха организирани във всяка Европа за повишаване на, на информираността за нашето културно наследство. Е, и това бе това, тези прояви достигнаха до 1 милион участници. Политиките, които са свързани с културата, засягат и както туризма, така и креативните индустрии, така и а, градоустройството. Всичките трябва да, да, да работим заедно, за да, за да превърнем тази година в, в наистина културно събитие. Общини, организации на гражданското общество, централни правителства, организации на европейско ниво. Искам да благодаря на европейските депутати, които са важни посланици в тази чудесна, чудесна инициатива. Специално искам да благодаря госпожа Камерверт, председателя на Комисията по култура и образование – госпожа Коста, също така господин Диаконо и госпожа Чойдрова. Искам да благодаря и Комитета на регионите и економически и социален комитет, които провеждат редица инициативи в рамките на Европейската година на културното наследство. Тази година трябва да я използваме като катализатор, да задържим а, културата и културното наследство на начална позиция в дневния ред в Европейския съюз. Тя има потенциал да, да укрепи развитието и а, европейската ни идентичност. Една идентичност, която не заплашва, а допълва и обогатява нашите, а, нашите национални, регионални и местни идентичности. Преди а, около един месец бе представен програмата в областта на културата, която има три измерения социално, економическо и външно тази програма а, поставя много амбициозни а, цели. Тя ще помогне да. Тя ще определя нашето сътрудничество а, на европейско ниво. Един от централните елементи е плана за действие за културното наследство, който ще представим в края на тази година. Планът за действие ще очертае политиките до сега и а, това, което предстои да се свърши за насърчаване и опознаване на културното наследство. Ще се започне от действия, които се изпълняват в течение на годинята, в съответствие с а, принципите на ангажираност, устойчивост, иновации. И такива теми са включени, като например доброволчество сред младежите, борба с а, незаконния трафик на а, културни предмети. И естествено планът за действие ще отрази и позициите на държавите членки, институциите на Европейския съюз и други партньори и заинтересовани страни. Тези позиции са залегнали в берлинския призив за действие, който бе иницииран от Германския комитет по културно, по културно наследство. Там се изтъква ясно, че Европейската година ни дава уникална възможност за дебати за бъдещето на Европа, определяне на, на опасности и на предизвикателства. Тези дебати не могат да почиват единствено на политически, економически съображения или такива за сигурност културата трябва да залегне в центъра на тези дебати. Сега е момента да бъдем амбициозни, а, а амбициите трябва да бъдат подплатени с а, финансиране. Затова съм горд, че комисията предлага за следващия финансов период, след 2020 година, а, съществен компонент в бюджета за култура. 1,85 5 милиарда евро предвиждаме, което е увеличение с 25%. Също така, очак, също така очакваме финансиране и от много други а, източници, в това число а, Фонда за регионално развитие. Разчитам на Европейския парламент а, за това, че следващия бюджет ще подкрепи културата чрез а, както чрез Креативна Европа, така и чрез всички други налични средства за финансиране. Културата трябва да бъде и да остане в центъра на европейските приоритети. Има широк консенсус, че културата е от огромно значение за иновациите и конкурентоспособността, социалното развитие и сближаване в Европа и останалата част от света. Това е силата, която ни определя – и бъдещето, което строим. Нашите, нашите общества са изправени пред е, предизвикателства, задълбочават се различията и нашите споделени културни а, нашия споделен културен опит е нещо, което, на което трябва да стъпим, за да укрепим а, основите и ценностите на нашето общество. Споделеното културно наследство е от голямо значение за бъдещия ни съвместен живот. Културата трябва да остане в центъра на това, което правим на европейско ниво, както и в нашето ежедневие. Благодаря ви, господин председател. Thank you very much. Благодаря много, Тибор както за речта, така и за доброто взаимодействие през всички тези години. Искам на благодарност. Сега Моника Груйтерс мин, министър от германското правителство, отговаряща за културите и културата и медиите. Благодаря много, уважаеми господин Таяни, председател Таяни, ваши превъзходителства, госпожи и господа. Черно на бяло, така е записано в европейските договори. Един на Европа пъстро и многолико преживяваме в своите институции Европа, както тук в Брюксел. Но истинската Европа и се раз, не се разкрива нито в договор от Мастрих, нито в коридорите на Европейския парламент. Това е по-скоро нашето европейско културно наследство паметници, е, нрави, обичаи, материални и нематериални паметници на над 2000 годишна история, която ни показва това, което ни свързва в Европа. Както и в музиката, която ни демонстрира ам, Младежкия симфоничен оркестър видимо и, и осезаемо е по-важно за нас това европейско наследство, особено във времето на засилващ се национализъм, на надигащи се е, труд, трудно преодолими е, интереси в европейската политика за миграцията и убежището. Именно настоящата година на европейското културно наследство ни приканва да надзърнем в душата на Европа, в паметниците на миналото, но и за на днешния авангард. За това през миналите години проведохме в Брюксел и на други места много диалози с колеги. И аз съм благодарна, че Европейската комисия, парламентът и всички държави членки единодушно и дейно подкрепиха тази инициатива. Сред върховете на тази култура е и среща на върха, която обединява над 70 начинания с, от повече от 100 европейски институции над 400 бяха участниците в тази инициатива в Берлин миналата седмица. Жан Мишел Жар постави много важен въпрос. Много е важно добре действащо и добре организирано авторско право, за да могат творците да водят достоен живот, а не да преживяват някакси. Така ще пола покажем е, как в цифровия свят можем да спасим трудно оцелели до сега творби Както установихме миналата седмица в Берлин, взаимодействието между държавата и гражданското общество, защото там имаше и много представители на Европа Ностра, именно това взаимодействие позволява да развием истинско гражданско разбиране на европейските ни корени. Нашите инициативи и проекти разкриват Европейския съюз, който е много повече от зона за свободна търговия или общност на интереси и тяхното отстояване. На много места, за жалост и у нас в Германия, също се надига национализъм, но европейския дух чрез общ обмена с другите култури разкрива повода за гордост да бъдем европейци. Обедена съм, че е, в момент, когато клокочещи конфликти застрашават Европа, нашето културно наследство може да ни обедини. Тук се повториха нееднократно големи имена от европейската култура, резултат и от обмена но нека не забравяме и ролята на войните. Те ясно ни разкриват, че Европа е символ на цивилизационен, цивилизационно постижение. След две световни войни и дори след варварството на национал-социализъм стигнахме римските договори, нещо за което никой не, не би могъл да мечтае. Ние, европейците, успяхме да поставим общото над разделящото ни. И по този начин пряко различни култури, вероисповедания и религии успяхме да изградим една обща родина единни чрез разбирателството. Това е същността на Европа и на европейският мир и всички политически фактори трябва да са наясно. Дори в конфликтни ситуации, както сега, ако, се, ако в такива моменти се откажем от мисълта за общото, ще върне Европа във времена, когато управлява правото на силния, и, когато, и във времена, когато това е било жестока европейска реалност. Единни в многообразието чрез разбирателство. Това е не резултат, това е предпоставка. Но на първо място е готовността да поставим разбирането пред правото на силния. Това е хуманността. И като си припомняме е, големите провали и големите успехи на европейското разбирателство, нека разкрием онези стожери, на които могат да стъпят всички европейци. Това е най-доброто, което можем да направим за една силна демократична Европа и за силни демокрации в Европа. Нека почерпим вдъхновение от Младежкия симфоничен оркестър, който съществува от 40 години. Имаше моменти на затруднено финансиране, но се справихме. И този младежки европейски оркестър ние демонстрираме това, което си пожелаваме – слушването, слушането на други гласове, високи или тихи, с едновременното съществуване на различните. В този смисъл се надявам, че този оркестър задава такта не само като музика. Пожелавам плодотворна конференция за единна демократична Европа. Нека се ангажираме за Европа на мира и благоденствието, защото единствено това е Европа на нашето бъдеще. Благодаря. Thanks. Lot, Monica, Благодаря за тази реч, за защитата на нашата културна самоличност. И сега давам думата на Лидия Кониордо, министър на културата и спорта на Гърция. Your Excellency, Mr. President of the Euro... Ваше превъзходителство, господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, госпожо председател на Комисията по култура, колеги министри на културата, скъпи приятели. За мен е чест да бъда днес сред вас тук. Благодаря на господин Таяни за поканата да участвам в толкова важната днешна конференция. Скъпи приятели, всички знаем, че се намираме на кръстопът. Всички усещаме, че ще кажем с Богом, ако не сме го казали вече, на един стар свят, богат свят, подготвяйки се за едно неизвестно бъдеще. Има един филм на Тео Ангелополос, който напомня точно за този момент, преди да предприемеш едно действие – трябва да се вземат ясни решения от всеки от нас, но най-вече заедно. Нека да направим един скок във времето към пети век преди новата ера в Гърция. Това е златната ера на западната цивилизация, там където се ражда демокрацията в Атина. Това е един момент в човешкото начинание, когато цивилизацията се заражда с един голям взрив на духа от стария свят към един нов свят. Свят пълен с въпроси, с диалог, с спорове, с конфликти, с война, понякога дори с глад и чума. Новото съзнание на всеки един се опитва да съчетае колективното съзнание на семейството, на племето и да сформира на лично и колективно ниво новият свят. Не бива да забравяме, че част от творбите на поети, философи, на които се радваме днес, са се зародили сред тези условия. Трагедиите, комедиите, театралните драми, творбите на нашите поети са се разигравали по време на Пелопонеската война – днешните времена дават интересни аналогии. Нашата цивилизация днес отново се подготвя за нов исторически скок. Скок към неясно бъдеще, увиснало на хоризонта, което създава плодородна почва, дава възможности, създава такива възможности на безпредседентно ниво за всички ни. Това глобално или общо съзнание води до осъзнаването на факта, че всичко е взаимосвързано, всичко зависи, всичко е взави... само... взаимозависимо и че всички сме част от едно общо цяло е, – световното село. Но както може да се очаква, несигурността на промените е, води до страх – там има една динамика на изолация, на разделение, а, на центробежни сили. Това е моментът, в който сме призовани да вземем спешни решения за общия ни свят в бъдеще. Имаме нужда от мъдростта и опита на нашето наследство. Имаме нужда да вземем това наследство заедно с нас по този път и да свържем а, перлите на това наследство с младите хора, с устойчивото развитие, зачитането на околната среда. Като съвременен Ной трябва да създадем един ковчег, за да дадем възможност на този свят да може младите хора да балансират в него новите технологически постижения. Трябва да създадем този, това наследство с приоритетите на времето, така щото то да не се загуби като нещо ненужно или като нещо неинтересно и да се загуби в шума на скудумието. Това, което се взема предвид или се взема за даденост в миналото, не е така днес. Трябва да си зададем базови въпроси, за да може да вземаме ясни решения на този сложен кръстопът. Културата и образованието могат да предложат това на европейския гражданин. Това многообразие в единството. Европа даде на света един колективен културен остров на богато многообразие, е, като излъчва като лъчите на слънцето своите ценности. Това е една свързваща мрежа, която дава възможност за обединеност и подкрепя артистите и тяхната мобилност. Днес трябва да се попитаме и основни въпроси, да си зададем основни въпроси, имайки предвид наследството и да вземем решения заедно. Трябва да се изправим пред два основни въпроса – бежанския въпрос и въпроса свързан с околната среда. Те са взаимосвързани. Въпросът с бежанците е изключително спешен. Там говорим за човешки живот и за общото ни бъдеще – този въпрос може да създаде възможности посредством солидарността, но ако не го решим, той ще създаде ксенофобски основания на крайните, които ще заплашат нашия съюз. Екологичните въпроси поради климатичните изменения са не само економически, но и културни, защото те ще определят бъдещето ни съвместно съществуване. В Европа имаме общи митове и символи. Част от тях са от гръцката митология, като например жените от Троя – както и гневът, който разрушава, който се съдържа в много от митовете. На една среща на върха в Берлин за културното наследствие подчертахме, че трябва да работим заедно с всички институции на всички нива от управление и да се поеме ангажимент към културното наследство, да работим заедно, за да се създаде тласък и годината на културното наследство да създаде свое наследство. В дискусията на този дебат говорих за нашите села в миналото, където се е крила мъдростта на оцеляването. Всеки си е помагал, когато имало природни бедствия или палежи. Този дух на солидарност ни е нужен днес, който да идва от мъдростта и от здравия разум. Това са двете основни предизвикателства пред нас. Скъпи приятели, да се получим от нашето минало е много важно. Трябва да опазим мъдростта на нашите предци и те ще ни помогнат за новите предизвикателства. Културата, културното наследство днес са изключително важни. И не можем да си мислим, че може да живеем без тях. Най-силният бог на древните гърци е необходимостта. Светът не трябва да стане само по-красив и по-смислен. Културата всъщност е компаса на този свят, за да можем да бъдем заедно на кораба на съвместното оцеляване. Той ще даде правилния път, ще даде всички инструменти, за да може младите хора, когато дойде тяхното време, да стъпят на брега, да слязат на този бряг. Ще създадат ли те новия голям взрив на нашата цивилизация? Ще бъдат ли подготвени този опит да се превърне в едно съзидание за всички? Трябва да можем всички да осъзнаем това, за да начертаем този нов път за бъдещето на човечеството. Скъпи приятели, за всичко е заложено на карта и Европа раздробена на държави членки, не може да се справи с него. Трябва да бъдем заедно и да се изправим като обединена Европа пред тези предизвикателства с нашите ценности на толерантност, приобщаване, творческо начало, демокрация, солидарност, гостоприемство и култура като център на всичко това. Благодаря. Thank you very much, Lydia. This... Благодаря, Лидия. Последните два оратори за тази част сега. Първо, министър на културата на Харватия Нина Оболеен Коржиме. Майкро, майкро. Hvala vam gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Благодаря господин председател, господин комисар, драги колеги, министри, уважаеми дами и господа. За мен е голяма радост да съм в Европейския парламент днес, за да говоря по тази тема, защото именно Европейския парламент е институцията, която през последното десетилетие даде начало на обсъждането на много теми, свързани с културата. По-нататък тези теми бяха подети от други институции. Моя приятел и колега, гръцкия министр на културата, спомена а, И mislim да е danas u ovoj прилици, kad... Кръстопътя, на който се намираме. И днес, когато отбелязваме Европейската година на, на културното наследствие, е важно да, да, да изтъкваме ролята, която ние като европейци е, можем да изиграем. Онези от нас, които вярват в европейския проект, имаме нужда от е, твърда основа, твърда отправна точка, за да помогнем на младите европейски граждани – да създадем едно общество, което, което почива на общото помежду ни, на общите ни ценности. Има много въпроси, които ни разделят. Както и в отделните държави членки, така и помежду им. Има много неща, по които не успяваме да се, да се е, съгласим. Миграция, сигурност. Европа на няколко скорости. Но културата и културното наследство е нещо, което, което ни обединява. Тя показва, че, че сме едно – Нещо, което обаче не заличава нашите отделни национални идентичности. Нашите езици, нашите говори а, са нашата специфика, нещо, което ни прави различни. Няколко оратори преди мен вече споменаха, че миналата седмица се срещнахме в Берлин на една среща на върха, където отбелязахме – Европейската година на културното наследство, искам да благодаря на германските си колеги, организаторите от Европа Ностра. И искам да кажа няколко думи за това какво почувствах на този форум като министър на културата. Всеки се, всеки се се страхува от това какво може да донесе бъдещето в областта на културата. Но имаше воля да, да се вгледаме в онова, което ни обединява, общото, връзките, това, което споделяме, културното наследство, което е общо. Всичко това са едни теми, по които гражданите се чувстват ангажирани Всички участници на този форум се съгласиха, че трябва да се инвестира повече в културата и културното наследство. Трябва да има различни множество културни програми. Иновациите също са много важни за културата. Също изразиха се и някои тревоги, че някои европейски проекти не получават достатъчно видимост в по-малките общности – и това е нещо, което ще трябва ще трябва да намери своето отражение в следващата многогодишна финансова рамка. Също така се получи широка подкрепа за програмата за европейска култура, която комисаря спомена. Това е един стратегически документ, който постига баланс между приоритетите, които вече сме определили преди в предходни съобщения, но с сега вече новоинтегрираните е, теми в е, дневния ни ред. Искам, както и вече някои други вече изтъкнаха и аз да потвърдя е, колко е важен плана за действие за културното наследство. Това ще е един от резултатите от тази година на културното наследство. И още нещо, което, за което си дадах сметка по време на форума, срещата на върха. Важно е да се сътрудничи на всички нива, на всички институционални нива. Също така, национални правителства и форми на местно и регионално управление и самоуправление. Трябва да се приобщят всички партньори от гражданското общество – Затова съм много щастлива, че двама именити артисти откриха нещо заседание, въпреки че Жан Мишел Жар а, вече не е в залата, но ние се запознахме точно на влизане в залата. И той каза, много се радвам, че съм тук днес. Много се радвам, че съм поканен в Европейския парламент. Това, което се прави днес е, е е много важно. Защото света гледа към Европа. Света непрестанно гледа към Европа в областта на културата и следи на къде вървим. Съм убедена, че тази институция е от огромно значение – и ще изиграе важна роля в областта на културата, заедно с комисията, чрез бъдещата многогодишна финансова рамка. Thank you very much. Благодаря много ни на последния, последното е изказване. Ще чуем от Даце Мелбарде министър на културата на Латвия който също ще говори за културното наследство, която също ще говори за културното наследство. Благодаря, уважа, ваши превъзходителства, уважаеми когато ви ме а, да представя културата и, и певческата традиция на Балтийските държави. Аз се замислих на първо място за културата. Сега се налага да ви демонстрирам. Лаймана Балстиня, сканея талу. Лайма на Балстиня, сканея талу. Пар плявам, пар галиям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 In this Latvian folk song. Това е народна песен, която казва, че е, е, избрах високо място, за да се чуе гласът ми на дървета, ливади и поля. А, аз също заставам на тази висока трибуна в а, национална носия от 15 век, за да ви демонстрирам традициите на нашата нация. Нация, която почита песента като най-скъпо и ценно наследство. Има над 2 милиона латвийски народни песни. В този смисъл можем да кажем за всеки латвиец собствена песен. Над 150 години най-големите демонстрации на тези мини... Мини... Е, на това наследство са празниците на песента и танца. Всеки 5 години провеждаме такъв фестивал. 26-я предстои. Сега в неделя. Заповядайте. Само си представете. На сцена на открито 16 000 певци пеят акапела и над 18 хиляди танцори пеят съпроводени от тази песни. Отново и отново нашите певчески традиции обединява всички латвийци и всички части на латвийската култура, както и нашите гости от целия свят. На 40% от нашите съграждани участват пряко в опазването на традициите ни. 87% непряко. Във всички балтийски държави провеждаме такива фестивали през 2003 година. Те бяха обявени е, процесите в Латвия, Литва и Естония като част от нематериалното културно наследство на човечеството. Традициите е, в Балтийските републики на музиката и танца ни припомнят общите европейски ценности, които ни обединяват и които можем да открием в е, местното, в местното наследство. А, това са и корените на европейското културно наследство. Реформацията на Мартин Лутер е, въвежда общото пеене хор в църквата и важен принос под, а, е, а, е, има, до, допринасят а, и различните певчески традиции, пренесени в Латвия от Моравия и ние провеждаме от 19 век такива фестивали в началото от мес, беженци от Австрия и Унгария. Тази традиция изигра важна роля в изграждането на, австрийската, на латвийската нация и държавността и в социално, и в политическо отношение. Това е символичен и духовен израз на общността, на заедността на нашата нация. Това бе мощен инструмент на съпротива без насилие през късните края на 80-те години по време на съветското владичество. Ние по празнувахме и давахме отпор, от, отстоявайки своята държавно заедно с Литва и Естония. Така че силата на песента ни върна в европейската общност. Така че искам да кажа, няма големи и малки култури, има истински култури. Ние сме част от обща култура и наследство. Те отизграждат нашето минало и несъмнено ще, ви, ще ни съпътстват в бъдещето. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Благодаря. Изключителен министр сте вие. Avant de descendre преди да се снимаме, за което всички ще трябва да слезем, искам да ви информирам за това какво ще се случи днес след обяд от тук на сетне. След общата снимка ще има репортаж на Арте за историята на цифровизацията. Бъдещ, машина на времето, Венеция. Искам да благодаря на преводачите, които се съгласиха да преведат субтитрите на този репортаж. Благодаря ви. След това започва първия панел или първата част. Госпожа Силвия Коста е негов председател. Там специален поканен ще бъде Енцио Босо. Много му благодаря за това, че е тук. Un grande... И един огромен артист, който има един огромен дар. Не само да пише музика, а да се усмихва, да се усмихва на всички и помага тази усмивка за това, че, е, за това да се спечелят много битки. Благодаря му. Благодаря му, че прие нашата покана. И така, ще се снимаме. Елате да се снимаме.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 а това е за някои една бариера, която не може да бъде преодоляна. Ако погледнем информацията, с която разполагаме по-настоящем ми я сравним с информацията в миналото, може да се окаже, че отгоре са големите данни, а след това колкото повече слизате надолу към миналото, надолу, има все по-малко информация. Изключително важно е информацията от миналото да бъде толкова достъпна, колкото и тази от настоящето. Pour faire passer l'histoire dans l'ère des big data, une équipe conjointe един съвместен екип на Федералното политич... политехническо училище, както и един от университетите в Венеция, започнат един много интересен проект, който се нарича Машина на времето Венеция. Тази машина цели да дигитализира 80 км архиви през 1987 година е създадена Венецианската държава. Това е една държава с много голяма администрация. Венецианците са държали е, на проследимостта на това какво и кой излиза, кой влиза, времето, което се мина, преминава с това лице. Така че тази, тази архиви са били активни много дълго време, почти хиляда години. И така се опитваме да реконструираме света, така както е съществувал. Имаме огромна база данни, но тя трябва да бъде използвана, тя трябва да бъде оперативна. Така ще имаме възможност посредством тази машина да имаме четириизмерно представяне на цялата информация от тези архиви. Наистина огромни могат да бъдат последствията, защото тази машина ще ни даде възможност да пътуваме в този изключителен град, който се радва на голямо богатство. Трябва също така да припомня, че става дума за това, че технологията се променя от година в година. След 10 години настоящата ще е устаряла, тя ще се трансформира, но идеята остава. Идеята за машина на времето, за нещо в миналото, което е достъпно, представлява демократичния дух. И това е, е един двигател за технологиите в нашето общество. eh beh, bisogna fare sentire. Now, sit down, please. Моля, вземете местата си. Sit down. Now we start with the panel number one, cultural... Почваме с първи панел. Културно наследство и общ европейски дух госпожа Силвия Коста, е негов председател, председател, заместник председател на Комисията по култура. Ще продължа на италиански, ако ми позволите. Затова ви моля да слушате. Посредством слушалки. И така. Трябва да кажа, че съм много развълнувана и се радвам, че мога да открия този панел заедно с председателя Таяни. Много му благодаря. Той наистина по изключителен начин отговори на нашия апел Говорихме Милано, в Милано през декември за това. Имаше голяма инициатива на Европейския парламент, за да покажем факта и най-вече Европейския парламент искаше много да се организира тази Европейска година на културното наследство. Радвам се също от, да чуя казаното от Юнкер, от министрите. А, радвам се също, че съм тук с тези чудесни гости, които са сред нас. Много им благодаря, за да си кажем някои важни неща по връзката, която бе повторена по-рано, връзката между културното наследство, материалното, нематериалното, вече говорим и за цифровото, и чувството за принадлежност към Европа. Знаете, че искахме година на културата, най-общо, но и спряка връзка с културното наследство, точно в такива сложни времена като днешните – времена, в които се поставят по въпрос не само политическия е, проект на Европа, проекта на мир и а, е, свобода и развитие, който ни даде 60 години а, е, свобода, но да се поставят под въпрос всъщност и корените, идентичността, общата, общата ни съдба. И за нас, и за онези, които идват в Европа и не винаги се срещат с солидарността, а тя е в основата на европейската конструкция. Запитахме се, е, защо е нужна тази година. Въпросът е съвсем простичък. Какво друго, ако не е изкуството, културата, духовността, архитектурата, църквите, музиката, литературата, театърът, киното, дават лице на Европа в света, дават чувства на принадлежност на европейците и могат да послужат за една нова основа на един европеизъм, който да е по-отворен. Какво повече от нашето културно наследство, нашето мото, обединени в многообразието, е по-силно, нещо хуманно, нещо универсално, нещо, което идва посредством трагедии, и се предава от поколение на поколение. Що се отнася до трите големи думи, за които говорим обикновено свобода, равенство и така нататък, какво създава повече свобода от създаването, от творението? Какво дава повече равенство от културното участие, какво дава повече братство от споделянето на красотата и хармонията. От тук тръгнахме. Артистите знаят, че няма сблъсък между това да има многообразие и общност, обща самоличност, европейска личност или идентичност. Това и тръгва от човешкото достоинство, но идва и от свободата на изкуството и науката – Говорихме също днес за работата на творците, на заплащането, което трябва да бъде такова, каквото заслужават. Визионери сме и хиляди проекти и инициативи го показват. След края срещата на върха в Берлин, благодаря на Европа Ностра, както и на другите съорганизатори. Те изиграха важна роля в тази среща на върха. Имахме среща и в Берлин, и в Милано. Сега стигаме до Европейския парламент. Годината вече преполови. В края на годината ще има интерпарламентарна конференция, организирана от Комисията по култура, за да видим какво сме постигнали тази година, какво ще оставим след нея. Много, многоетапно и на много нива беше управлението на тази година. Тук имаме гости, които са много а, важни. Те ще ни обяснят тази тънка връзка между европеизма и а, културното наследство. Те идват от различни държави. Много се вълнувам в момента. Ще кажа добре дошъл тук на подиума на един специал, специален за мен човек. Позволете ми да го кажа. Специален гост майстро Ецио Босо. Изключителен диригент, италянец, всички го познават, композитор, музикант, който ръководи много оркестри. Лондонския симфоничен оркестър и други е ръководил. И трябва да кажа, тъй като съм и италянка, той знае, че тази година организирахме един празник на музиката. Благодаря и на министъра на Италия, който е тук и организира този празник с нас. Давам ви думата, скъпи маестро. В едно интервю вие казахте нещо, което ми се стори много интересно. Казахте, един музикант се ражда европеец, защото музикалната култура определя Европа, като архитек... както архитектурата определя държавите. Искам да тръгна от това много силно изказване. Благодаря ви, че сте тук с нас. Hello. Hello. Ciao. Scusate, ma paura. <laughs> Sono abituato a star di schiena. E fare... Свикнал съм публиката да е зад гърба ми, а не да виждам толкова много лица. C'è un aspetto Има един аспект, който е свързан с музиката, с която се занимавам, така наречената класическа музика. Музиката винаги е с нас, тя ни съпътства. Ако нещо ни съпътства, това е музиката. Всяко едно дете се ражда европеец. Ние, които сме отдали живота си на музиката от съвсем малки. Независимо дали сме австрийци, германци, французи, слушаме Дебюси. Германците не слушат само Брамс или Менделсон. Няма граници. Музиката не е само език. Тя е форма на трансцендентност нещо, което ни води отвъд стотици години е с нас и продължаваме да свирим Бах, например. Едно момче, което върви 70 км и разпознава музиката на Бенедетто Марчело, неговата музика, или Шуберт, който взима последните си пари, за да слуша Паганини а не защото е италянец, а защото свири на цигулка. Ние сме инструмент. Имаме диригентска палка или какъвто и да е друг инструмент, но отиваме отвъд, защото носим своята идентичност. Тази идентичност върви ръка за ръка с нас. Оркестрите, където работя, трябва да ви кажа, че идвам сега от репетиция, Работя сега с италиански оркестър, но първия цигула, първата цигулка е румънец, имаме унгарец, а всички сме един оркестър. Доста сме смешни дори, ако погледнете като хора, защото се опитваме да издигаме стени, а всъщност носим общото в ръцете си – много е важно и това място, където се намираме. Борили сме се, за да бъдем заедно. Сещам се за хората, които са мечтали и сънували за една обща Европа, за една радост. Ние, които се занимаваме с музика, веднага трябва да започнем да учим езици – защото музиката говори на италиански. И там в някои се говори за приятели и щастие. И съвместното съществуване на, в мир и приятелство заедно. Архитектурата създава идентичност, създава различията. Европа на онези, които виждат различията. Но това е основно. Няколко исторически примера. Менделсон, който описва Италия със своите очи в една симфония. Или пък Шотландия. Чайковски – Извинявайте, малко, може би не съм точен, но Чайковски, който казва Италия е рай, т.е. вижда нещо и се вдъхновява. Разликата с тази Европа, разликите, които трябва да опазим в архитектурата, например, но има нещо, което е за нас – Става дума за корените ни като европейци, поне според мен. Това е музиката. Музиката премахва граници. Това е европейската култура. Така поне я гледат другите континенти. И един апел да се работи повече. Както правеше един човек, Клаудия Бадо, който е роден на днешната дата. 40 Преди 40 години той направи младежки оркестър на Европейската общност. От него може да се научим, че всички сме оркестър. Европа е един оркестър. И това са корените. Корените не са нещо, което върви надолу само, а е нещо, което се разпространява и на страни, и на дълбоко. Всичко е на една ръка разстояние от нас, няма да спра да го повтарям. И тук се намираме в сграда, която се нарича парламент. А в музиката учим най-важното – да слушаш един голям музикант не е музиканта, който свири най-силно, а този, който слуша и чува най-много. И така проблемите се превръщат във възможности. Credete nella musica, credete. Вярвайте в музиката, вля, вярвайте в Европа. Е, пенсо, грация, грация, маестро. Много благодаря, маестро Боси. Мисля, че всички са развълнувани. Две неща само ще кажа и ще дам думата на другите панелисти но да подчертая няколко елементи. По-често трябва да се чува гласа на артистите, за да се говори Европа и мисля, че тогава ще чуваме по-важни неща. Европа има нужда от вас. Както правиш ти често, както и всички други артисти, интелектуалци, е, трябва да говориш по-силно за Европа, да взимаш думата и да разказваш това, което е Европа и което ще бъде във вашата визия. Да, това е парламент и мисля, че трябва наистина, както каза и ти, да се научим да слушаме повече. И така давам веднага думата. Председателят ни напуска. Благодаря, че останахте до сега, господин председател. Така, нашите гости, които са много интересни за нас, ще ги изслушаме. Те представляват много различни културни зони, академични кръгове и така нататък. Давам думата за първо изказване на Херман Парцингер, председател на Фундация за културно наследство в Прусия. Видяхме се в Берлин преди няколко дни. Оперативен директор на Европа Ностра и председател на култур... Е, Германската комисия за културно наследство. Започнахте една чудесна инициатива с вашата комисия в Берлин, която се нарича призив за действие. Голямата част от нас подписаха този призив, онлайн се подписва. Председателите, министри в Германия, европейски министри подписаха. И това всъщност е една покана. Тази година да не приключи декември а, да се превърне в двигател на една нова политическа фаза на различни политики. Заповядайте. Yeah, thank you, Sylvia. <clears throat> Members of uh, Parliament. Uh, Благодаря, Силвия, уважаеми дами и господа евродепутати, приятели, колеги. Това, което чух в началото, първата част от конференцията, наистина споменаха това, което, за което говорихме в Гърция миналата седмица. Това показва, че сме постигнали нещо. Това, че се споменава тук. Срещата на върха в Берлин е една от най-важните прояви в годината на културната наследство, защото ние се опитахме да съберем хора от цяла Европа, и над 1500 души бяха там. Над 100 партнер, партньорски организации от гражданското общество, неправителствени организации. И взех участие в 70 отделни прояви, събития, дискусии. Значи кипеше културното наследство в Берлин в рамките на, на, на една седмица като съпредседател на Европа Ностра, също така Фундацията за пръско културно наследство. Аз бях много развълнуван от а, всичките тези прояви. Разбира се, опитахме се да обясняваме и да, да различните е, аспекти на културното наследство. Също така и как може то да се използва като а, инструмент, като уръдие – има огромен потенциал в културното наследство за насърчаване на европейската интеграция, изближаване и създаването на европейска идентичност. И в днешно време, след финансовата криза, мигрантската криза, криза с беженците, е, виждаме все повече и повече популизъм но не економиката ни събира ни държи на едно място. Най-вече в период на криза. Трябва ни нещо друго, което да ни сплотява, да ни споява. Културата и културното наследство имат потенциал за това. Затова срещата на върха беше толкова важна. И много се радваме, че в комисията, в план на комисията, плана за действие се, се споменава също това. Берлинския кодекс трябва да се подпише от всички. Моля, много е лесно да го направите онлайн, моля, направете го така ще се опитаме да, да хвърлим мостове между институциите и гражданското общество. Очертахме редица предизвикателства. Едното от тях е интеграцията. Интеграцията между нас и европейците. Има още много какво да се желая, но също това има хора, които идват от отвън. От хора, които остават тук, те също трябва да бъдат интегрирани. Тоест, това е една двойна интеграция, която е много важна. После, образованието. Културното наследство е материализирана история. Но какво са? Какво означават църквите, паметниците? Това трябва да се знае. Образованието в образованието има много, много проблеми във всички страни. История на изкуството. Всичко това може да се подобри чрез интернет, чрез интерактивни веб страници. Също трябва да изучем полза от факта, че ние, европейците, имаме различни гледни точки, различни ъгли, от които можем да гледам на различните предмети културни и, и видове културно наследство. Така че да, това е нещото, което ни сплотява. Благодаря. Благодаря за тези предложения. Дунко, но и un po' in ritardo. И така малко закъсняваме с времето, за това ще помоля следващите оратори да говорят по две минути, иначе няма да успеем. Давам думата незабавно на андерупти, генерален директор на Арте, с нейното представяне. Знаем ролята на Арте, която насърчава такива а, произведения на изкуството. Правите на шест езика своите творби. Европейския парламент даде голяма подкрепа с подготвителни действия. Трета година имаме такива подготвителни действия. Това е много важен проект и е част от Творческа Европа. Аз съм докладчик. Много ми е интересно да ви чуя. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Преди всичко искам да изразя голямото си удоволствие да присъствам на този важен символичен ден е, самия факт, че отвън ме посреща огромна фотография на Симон Вейл, а пак тук е, да бъда в тази зала и да видя видни културни дейци, е, видни европейски политици, големи европейски творци, които отстояват творчеството и отстояването на авторските права. Чухме силни думи, но също така и отдавайки въпреки дължимото на важността на бюджета за бъдещите. Всичко това е много окоръжаващо за културата да видим, че в провежданата от вас актуална политика взаимна свързаност и подпомагане между цифровизацията и културата, хвърляйки поглед към миналото и хвърляйки поглед към бъдещето. Ние, арте винаги е смятал, че арта, в началото на арте е, стоят е, хора на, на, на изкуството, които и днес смятат, че цифровизацията може да направи много за културата, да доближи до нашите съграждани, защото вече 26 години арте отразява европейската многообразие в, в своите програми, от които 80 75% са европейски. Имаме, разбира се, и копродукции, но повечето от тях работим, по тях работим с европейски партньори. Стана дума за структурните и економически ограничени за достъп до културата, но такава бариера е езиковата бариера. За това и е много е важно да имаме широка подкрепа за многоезичието. От самото начало парламента подкрепя тази идея, а пък Арте също от самото начало включваме, включвайки въпроси от културно естество, винаги сме залагали на различни езици. Вече имаме, благодарение цифровизацията от 2015 година, имаме арте на английски, а от 2016 година арте по полско, а напоследък и по италиански, така че 70% от европейците могат да следят а, чрез цифровизацията а, арте на своя роден език, което означава около 350 50 милиона европейски граждани. Искам да кажа, че без подкрепата на Европейския съюз за нашата стратегия, не от тук да, Барен Бойм спомена президента Митеран и канцлера Кол, но тяхната дейност бе продължена, за това сме изключително благодарни за оказваната подкрепа и повече от всякога залагаме и проявяваме амбиция да доближим европейските граждани чрез културата, каквато е била идеята на нашите бащи основатели. Благодаря. Адесо voi capite. Вие сигурно разбирате колко е трудно на депутатите да се изказват, когато ни дават по минута, минута и половина, две минути е голямо изключение. За това разбирам, но съжалявам, много закъсняваме. А има още два панела, които трябва да се състоят. Благодаря. Рикардо Риверо Ортега, ректор на университета в Саламанка, изключителен град, част от културното наследство. Много е интересно да ви чуя, за да разбера каква е ролята на европейските университети, какво повече могат да направят те, за да заживее сред новите поколения културата. Заповядайте. Благодаря. Добър ден. Благодаря на Европейския парламент за това, че ме покани да съм част от този панел. Работя в университета в Саламанка. Университетите показват наследството сред младите хора и го пропагандират. Трябва да научи младите какви и какво е това общо наследство. Искам да изпратя тук едно послание. Трябва да слушаме младите хора. Те имат какво да ни кажат. Имаме голямо богатство в Европа, а това са нашите млади хора. Те имат нови идеи, излизат от университетите пълни с идеи. Говорим за източника на вечната младост, но, духът е, но, но младостта е в духа, тя не е свързана с възрастта. Нашата култура е древна, но продължава да бъде млада. Културата трябва да събужда емоциите. Чухме от а, господин Босо, че културното наследство е свързано с емоции. Тук говорим и за музика, за литература, но и за университетите. Университетите трябва да изграждат ценности, човешко достоинство, демокрация и това е нашата роля. Да изграждаме тези ценности. Чуваме това от европейските институции. Винаги сме защитавали тези идеи. Погледнете програмата разъм, например. Аз самият съм се възползвал от програмата Еразъм, бях в Париж, в Фрибург. Какво е Европа без интелектуалната свобода на мъже и жени. Имаме културни ценности, имаме духовно наследство. То трябва да почива върху ценности, които не подлежат на съмнение. Преди 500 години за първи път влязоха първите професори жени Европа ще продължи да бъде това, кое е, а което е, т.е. културен център на света, ако продължим в този дух. Благодаря ви, че спазихте времето за изказване. Следващия оратор е Констанс Ицел, директор на Дома на европейската история. Знаете, че Европейския парламент даде една мисия на този дом на културата да насърчава познаването на културното наследство, както и европейските институции – като се актуализират ценностите. Е, благодаря. Експериенца, че разкондера. Надявам се да ни разкажете за вашия опит. Уважаема госпожо председател, европейски депутати, гости, три неща накратко искам да очертая за дома на европейската история. А, как, как, от какво се състои европейското културно а, наследство? Има ли общо културно наследство? и какъв принос е на музеите? Европа е контактна зона. Зона на много съжителстващи отделни общности. Това е много многократно е водило до конфликти, но също така и до сътрудничество между хора от различни култури, с различни езици, различни етноси. Европейската история следователно е взаимодействие между тези отделни общности – Както показахме в първата ни време на изложба, европейското наследство се очертава именно от този контекст. Нещо, което е специфично за една страна, често пъти е резултат от обмен и взаимни влияния. Затова съм, трябва да изтъкнем на скорошните научни открития, че а, културното наследство е многостранно. Без а, е, без контекст няма култура, т.е. всяка култура е интеркултурна. Ако определите културата, наследството като миналото, което се опитват хората в настоящето да съхранят, да запазят за бъдещето, от тази гледна точка трябва да си зададем въпроса, кое ще е европейското общо културно наследство. Нашата постоянна изложба дава едно такова предложение за това, кое може да се смята за общо европейско, европейско културно наслойство. Гръцката философия, римското право, християнството, революциите са част от европейското наследство. Но други концепции като колониализма, търговията с а, роби, геноцид са нещо, което по-трудно приемаме. Обаче не трябва да избягваме болезненото си минало. Трябва да разсъждаваме върху, върху него в контекста на това какво означава да си европеец. И трето, музеят, музеи като Дома на европейската история задълбочават съзнанието за, за европейското. Сбирките са от над 37 страни и са реконтекстуализирани в изложбите ни заедно с предмети и експонати от други страни. Така те придобиват нов смисъл и стават представители на, на транснационалните исторически явления. Съорганизирали сме един прояв заедно с Бозар. Темата е 1918 е, година. Там са събрани много фамилни истории, национални гледни точки на всичкото това, кое представлява европейското културно наследство. Благодаря. Сега давам думата на по Дюжарден, всички го познават. Артистичен директор на Бозар. Ти постоянно работиш за диалога между творбите, между изкуствата какви перспективи може да изградим заедно в фундация като вашата и други, с които ти си сътрудничиш от години. Мерси, мадам ла президент. Comme vous savez, le marathon... Благодаря, госпожо председател. И тъй като сме в истински маратон, ще си позволя да отнема минута в повече. Като ръководител на Бозар. аз е, е, преживявам всяка ден културата и е, обществото по един ши, шизофреничен начин, обединявайки миналото, настоящото и бъдещето, съхранявайки и, и въвеждайки нововведение. Няма творение, което да просъществува, ако не бъде оценена неговата устойчивост економически, социално и исторически. Още повече в това е подчертано в Декларацията на ЮНЕСКО от 2013 2013 година. Е, Бозар от доста години, от 28 е, година, осъществява своята функция. Действа, сега ние действа, действаме на европейско ниво, търсейки артистичен израз, съвършенство чрез контакти и с гражданите. Е, моделът на едно наследство детство не трябва да се самоограничава, трябва да бъде отворен, да говори на всичко. За, за щастие Европа създаде а, идеята за културното наследство и това се отрази в целия свят много успешно. Има обаче други възгледи на наследството от други култури, поставяйки акцент върху местната култура. Но може би би трябва да помислим за не толкова сакрализирана култура, по-отворена към публиката. Може би не толкова осезаема, истински осезаема. Да помислим за това как се представя Европа. Има нови форми на култура. Вижда се как можем да направим една колекция през 21 век. Например, примера на Берлин в това отношение на Урбанов е изключително интересен. Трябва да да изградим е, своята, е, своето на Европа на наследството, като централна, европейска, но също и местна, защото говорим за един европейски етос. Етос насочен към гражданите. Трябва да имаме, разбира се, съответно управление на културата, изграждайки партньорства между културните институции. В това отношение ще споменя, спомена програмата Еразъм Плюс за връзките с университетите и накрая връзката между Европа и външния свят не е възможно, ако не, се, не освободим погледа си, включително ако не го деколониализираме, защото така ще можем да оценим правилно наследството и да продължим направо. Европейската идентичност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 за всички, която, които живеят в еднаква економическа, социална и екологична култура. Е, градския модел на, работ, на живот е типично европейски. Е, туризма не бива да е единствения, който да се интересува от наследството. Говорим за европейско благоустройство, което обхваща публичното пространство, където е, екология и история се срещат. И тук ще припомня казаното в Давос през 2018 година за културата с акцент върху съвременната култура, благоустройството и трябва да има общностен подход и към наследството. И в името на Европейския е, етос, е, на който дължим всичко. Европейското наследство 21 век, материално и нематериално, е, трябва да излезе от своите окови, да стане достъпно на гражданите и да предизвика тяхното, тяхната близост по устойчив начин. Благодаря. Ако щедри бяхме с Пол заради неговата роля в Брюксел и той се възползва от това, надявам се другите да не се възползват така. И така сега давам думата на Йоханес Ебер, генерален секретар на Гьоте институт. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на института за отличната му работа. И както знаете, ние отворихме в Европа нов сезон – комисарите Могерини и Наврачич за европейската култура в международните отношения в Европа, където мрежата на европейските културни институти ще изиграят важна роля. Um... В Европейския парламент винаги много ми е допало, че всичко, което се казва, се превежда на 23 езика. И като бях тук. А, а, прещраках по каналите 23 веднъж бавно, веднъж бързо и това е един своеобразен концерт на европейските езици и бях възхитен от преводачите, от това как прекрасно се спавят и моята теза тук е многоезичие и това е много важно за нас. Ю... ЮНЕСКО определя езика като носител на нематериалното културно наследство. Да не забравяме това. В този ред на мисли благодаря искрено на преводачите. Вие го демонстрирахте пределно ясно. Втория важен момент за нас, госпожа Коста, госпожо Коста, го споменахте за новата европейска програма за култура, където се отделя място и на културното наследство с различни негови измерения. Това, което нас ни интересува е социалното измерение на културата. И тук при културното наследство възниква въпроса как културното наследство може да бъде точка на изкристализиране на социалната спойка и идентичността на Европа. Как да я укрепи? Това предполага формати за среща на хора от различни обществени сегменти и възрастови групи. Правим го в, като Гете институт. Например, в, в Марокко направихме семинар за млади архитекти които направиха екскурзия из културното наследство през медиа, местната крепост Медина. Като говорим за европейската идентичност, трябва да разказваме европейски истории. Имаме един интернет проект Къщета наследство. Например, за харта на бучки. Това е резултат от е съвместно откритие на германци, чехи и французи през 1840 година или различните видове бира, пилзенската бира, например. Това са истории, които, с които можем да накараме младите хора да разработват проекти, които да ни припомнят нашето европейско наследство. И понеже имам 20 секунди, интеграция. За нас в Германия знаете, че приехме 7-800 хиляди бежанци. След войната Германия заложи на своята идентичност в историята, събитието от Втората световна война. И сега трябва да обясним това на хора, дошли от друг наратив на историята. И това е голямо предизвикателство за културните институции и за мен попада в широкия контекст на културното наследство. Социално сближаване, европейска идентичност и интеграция. Това са темите, които аз свързвам с културното наследство. Благодаря. Благодаря, напълно сме съгласни, скъпи колега, за социалното измерение, интеграцията и голямото предизвикателство. Аз съм италянка. Знаете последните години какво се случва, как ние сами посрещаме бежанците. Аз много се радвам на човешкото лице на, Бел... на Италия, заедно с Германия. Не всички страни са толкова щедри. Надявам се Италия да не загуби това човешко лице. Това е много важна страница от човешката история, не само италианската. И сега последен давам думата на Ставрос Бенос, бивш министр на културата в Гърция. Спомням си го добре. Сега е президент на Асоциация Диазума. Много интересни неща има да ни разкаже за синергия и развитие благодарение на културата. Заповядайте. Две минути имате. Θέλω να δεχθείτε μια θερμή καλησπέρα. Добър ден. Και από τα εκατοντάδες μέλη του διαζώματος. Κυρίες και κύριοι, Стотици членове на моята организация представлявам днес. Ами и господа, има резолюция на Европейския парламент пред мен от 8 септември 2015 година. Диазума е организацията, която ръководя. Имаме а, специална публикация за вашата резолюция, тъй като смятаме, че тя е изключително важна за вашите институции. А, тук а, са включени всички културни творби и традиции на Европа – на институциите и на гражданите. Този текст почива върху едни изключителни ценности, които искам да резюмирам с няколко думи. Синергии. Дами и господа, всички трябва да бъдем ангажирани за опазване на околната среда и културата. Това не означава само публичния сектор, но и всички граждани. Този текст освобождава духа ни, според мен, защото тук се говори за културното наследство и околната среда като обществено благо. Това не е нещо, което принадлежи на държавата, не, то принадлежи на човечеството, на всеки гражданин по света. Като отидем отвъд теоретичните постановки, тук всичко се превежда в ясни действия е, в финансовата рамка. Тези финансови рамки и тези действия ни дават възможност за нови творби, за да можем да показваме също вече създадени произведения на изкуството. И моята организация, Диазума, идва точно в този момент. Там, оттам произлиза тя. Имаме отлично сътрудничество с Министерство на културата. Министърът седи тук. Благодаря и, че е тук. Това е една коалиция между регионалните органи на властта, археолози, интелектуалци, институции, банки, както и корпорации, които участват в общите ни усилия. Един от първите плодове на, тази, на това сътрудничество след резолюцията на парламента бе древните театри, античните театри на Епир. Така регионалната економика може да заработи по-добре подготвяме много други маршрути, не само античните театри на Епир. И накрая един апел. Това не е само символичен ден. Това трябва да е ден, в който общо да си обещаем, че ще защитаваме общото културно наследство и околната среда. И то ще бъде в центъра на всички наши действия. Благодаря. Алора. Аз ви благодаря. Нещо искам да кажа на всички, които се изказаха, искам да кажа, че Комисията по култура в Европейския парламент работи точно за това, за хоризонталния преглед, т.е. културата да се включва като хоризонтален елемент навсякъде в цифровизацията, но изследователската дейност, структурните фондове, политиките за новаторство, навсякъде да присъства. Надяваме се всички държави членки цялата културна общност да подкрепят нашите усилия, включително и при цифровизацията. И така, имаме по-малко време, отколкото мислехме. Мислехме, че ще има възможност за въпроси и отговори. Мога да направя едно изключение, защото в началото бе поискано още от един човек, който поиска да зададе въпрос, да каже нещо тъй като е нещо важно, искам да дам думата само на този оратор и след това трябва да продължим нататък към музиката, защото това момичета и момчета, които стоят тук и чакат много време. И след това продължаваме с следващия панел. Сега ще дам думата на представителя на Асоциацията Бъдеще за религиозното наследство. Лилиан Гроцвагерс, която поиска думата в началото. Заповядайте. I'm here. Yes, yes, yes, I'm here. Ah, ok, ecco, okay, laggiù. Okay. Eh, e, mi sembra importante perché è un aspetto... Eh, това е важно, тъй като това е важен аспект на културното наследство. One minute. Yes, thank you. Едната името. Да, благодаря. Госпожо Коста, за възможността да, да вземем думата. За нас е чест да сме в парламента и да можем да изтъкнем инициативата си, Европейската година на културното наследство. Призоваваме всички да, да участват, поканваме всички да поканваме в името на, на културното наследство и културата и нашето богатство. Бих искал всички да заявят участие, като изпратят едно писмо, една рисунка или просто да опуснат в тази котия. Може по електронен път, може и, и ето тук в тази котията. Така ще а, покажем а, колко активно участие сме привлекли, така ще създадем една а, обединена Европа. Ние сме един оркестър, макар и да свирим в различни тоналности, но както чухме в самото начало, продължаваме да бъдем единен оркестър. Отлична инициатива и искам да ви припомня някои от транснационалните проекти 21 септември. Ще, ще се свири заедно. Една отлична символична инициатива. И сега най-накрая е ред на младите артисти – има видео, може да гледате горе. Там накратко е написано какво означава Европа Инканто. Това всъщност е новаторски метод. 50 000 деца в Италия са включени, те са 13-14 годишни. Учат ги да пеят, оперно пеене. Виждате, мнозина са, много деца. Става дума за голям пример за образование в културното музикално наследство. Всяка година правят различна опера в такива театри, като тези тук. Виждате, изброени са в Неапол, в Болония, в Флоренция и така нататък. Участват и театри в другите градове, които са записани. Е, много училища, много преподаватели участват. Инициативата е направена точно за това, за да се обича операта. Тя е не само за деца, но и за възрастни. Хиляди родители, преподаватели, е, братя, сестри участват. И когато ги гледате в театър, как изпълняват опера цял месец, има три спектакула на ден, винаги е пълно, винаги е пълно, изключително. Аз бях там, видях ги в други страни. Също това е една европейска мрежа, която се нарича Европа Опера. Тук е директора на този проект, Нунция Нигро, изключителна дама, която е посветила живота си на това. Джермано е диригент, не си спомням неговата фамилия, но той няма да ми се разсърди. Вие казвате, че приближаването на децата до а, посредством игра, а, но приближаването им към драмата, към мелодрамата, всъщност е част от а, културното наследство и че така изтупваме праха от оперите, и се връщаме към миналото. И сред многото неща, които сте изобратили, е, казвам го не само на майките и бащите, той има и един диск, който не знам как се казва, а караоке се казва, караоке опера, за да може родителите да пуснат това и да пеят заедно Айда с, Аида с децата си това всъщност е образованието днес. На културното наследство, на музиката, от поколение на поколение. Благодаря и сега нека да чуем тяхното а, изпълнение. Grazie. Just... Благодаря. Solo una cosa, I want to say... Искам да кажа едно. Училищата тук са две от Рим, Магароте и Шатобриан и едно училище от Брюксел. Интересното тук е, че това е приобщаващ елемент, защото сред тях има и деца, които имат слухови увреждания, но участват и, служ... и учат музика, подобно на другите. Няма гетоизация. Всички деца знаят също жестомимичния език. Благодаря на децата. Second.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 Thank you so much. For... Благодаря много. Фантастика Ида. Thank you to the young musicians. Благодаря за чудесната ида на младите музиканти и певци. А, на, на, и не, благодаря ви още веднъж. И сега ще отстъпим местата си на членовете на втория, втората част, втория панел който ще е, се председателства от е, Мирчея Дяконо, съпредседател на Комисията по култура и образование в Европейския съюз. Мирчея, заповядай. work, yeah? Please sit down. Моля, заемете местата си. Thank you. Good afternoon and welcome. Добър ден и добре дошли. Днес сме се събрали да говорим за културното наследство. И за това ще кажа от самото начало, че Езикът е част от нашето културно наследство. И възможността да слушаме всеки един от езиците на нашите е, е, страни е, е знак на нашето многообразие. Нашите езици са форма на културното наследство и, и, и на патри, патриотизъм. Затова ще продължа да говоря нататък на своя език на румански. Aceasta nu e o conferință, e o sărbătoare. Мисля, че да, е, че е съвсем ясно, че тази конференция е едно тържество, събиращо на, на много специални гости. И всички ние, откъдето и да идваме, трябва да, да отбелязваме това, което, ни, което е нашето културно наследство и това, което ни обединява. Комисията по култура и образование, е, искам да ви благодаря много специално, която активно участва в организацията на Европейската година културното наследство. Работили сме заедно с комисията, с съвета, като докладчик върху годината за културното наследство на Европа, моята основна цел, която ме водеше, беше това тържество да се организира и да се приеме от това тържество на европейското, да бъде е, прието от Европейския парламент и от всички е, институции. Проведоха се тържества и мероприятия навсякъде в рамките на годината. Това е нещо особено важно. Важно е за нас да, да доведем европейската идея до народите на Европа. Нека сега да преминем към същината на въпроса. Тиери Маркс, шеф, майстор-готвач. Две го минути имате. Благодаря, господин председател, за уважаеми госпожи е, парламентаристи. Бих казал, драги приятели, благодаря, е, за, е, защото квартала, от който идваме в източната част на Париж, не предполага да стоя пред вас, но понеже говорим за културното наследство, искам да кажа, че избора на професионална подготовка е като начин за еманципация. За това искам да говоря. Въпроса на хлебаря, сладкаря също е свързан с нашето наследство. Наследството на бащите. За мен това е важен му уточнителен, важно уточнение, защото това е наследство, преносено по пътя пътя Баща ми ме е учил и по това показва, че няма сблъсък между традицията и иновацията. Важното е предаването, приемствеността. Това, което съм запомнил от пътя си до съм, това е самата идея за наследството. Е, как, е, каква, как ще изглежда европейската гастрономия в бъдеще? Е, ще изгради, трябва да изградим един общ европейски мозък, за да работим заедно за наечиите и университетите, за науката, за цифровизацията, е, за земеделието. Това е част от обществен и екологичен договор. И разбира се, изкуството. Изкуството ще продължи да се развива по този път. И чрез своя път, след своя начин, от най-малкото до най-голямото, ние, аз създавам цяла вселена около моите ястия. И искам да подчертая едновременно с това, че няма конфликти, няма разминаване между красивото и полезното. В основата на Европа е, е многообразието. Нейната сила е именно в това. Да я запасим. Благодаря, господин председател. Merci aussi. Euh, Mrs. Mathilde Delécoté, photographe culinaire, s'il vous plaît. Госпожа Мадил, фотограф и дизайнер. Месье президент, медамс и месье ле депуте, и месье ле... Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, дами и господа комисари, уважаеми приятели на Европа. Искам от сърце да благодаря на председателя Таяни за това, че ми даде възможност да свидетелствам тук за европейското изкуство. Чувствам се истинска европейка. Роден съм в е, е, Брюксел, живея в Париж. Аз съм убедена европейка. Европейка съм, защото моята цел е да няма разлика между хамбургерите, кускуса, рол мопс или касоле европейка съм дълбоко в душата си, защото аз съм европейска актри... артист, европейски артист. Аз показах един филм, който накратко обяснява каква е. Ще покажа накратко един филм, който обяснява моята е, какво точно правя, каква е моята работа, ако обичате. Винаги съм била фотограф, самоука. Репортерка бях 10 е, години. Е, за, работих за различни е, френски списания Във Франция прочетах обява, според която търсеха фотограф с гастрономични наклонности и се кандидатирах. След това бързо разработих собствен начин да гледам на нещата. Да видя сърцевината да са в, на един морков, на някакъв зеленчук. Сега опитахме се да защитим марката си, като излезем от е, кулинарната тема. По същия начин, обаче, гледахме да тълкуваме пространството по различен начин, да представяме пространството и образите по различен начин en deux mille un quand je suis arrivée dans le monde de la gastronomie un nouveau mouvement naissait en europe communément appelé gastronomie е, след това започнах да се занимавам с молекулярна гастрономия. В е, е една нова тенденция в е, Франция, в Обединеното кралство. Това беше наистина революция в е, света, но породи и революция в фотографския бранш. Аз е, веднага се присъединих към практикуващите тази техника. Бързото разпространение на послание чрез образи. 94-та, благодарение на Алианс Франсес, организирах една пътуваща изложба, с която стигнахме и до САЩ избирахме универсални сюжети. Това беше една фотография, която отстояваше ценностите на Земята. И въпреки подкрепа, въпреки е, е, е, една солидна европейска организация, която да ни окаже помощ, ние продължихме да работим. Фейсбук, Инстаграм са страхотни. Те наистина дават страхотен форум за творците и артистите. 80% от образите могат да се предават по този начин. И аз за първ път за първ път е, имах е, усещането, че виждам естествената светлина в е, една изкуствена среда. Смятам, че е изключително важно държавите, европейски държави да дадат възможност на артистите и творците да излагат своите творби не само в Европа, но и извън нейните граници. По този начин Европа ще, бъде, ще съществува за целия свят. Благодаря. Мерион Акерман, директор генерал, Кунстам Кунстамлунг, Дрезден. Марио Акерман, дирек... генерален директор на Държавната галерия Дрезден. Демократичните ценности се подкопават в момента. Европейските културни институции са застрашени от е, ползновение срещу артистичната свобода и е, творчество. Трябва да вземем позиция, трябва да поставим под въпрос собствените си елитистски постановки и да не правим разлика между ви, е, висше и нише изкуство. Чувствителността на материалите всъщност водят до един процес на помиряване между крайностите, които разделят обществото. Защото опита ни е не само в съзнанието, той е, се олицетворява в творби. И ние сме автор на реалността и получили сме го от е, историята, от е, август, от саксонски от 17 е, век в е, следовниците на този творец се раз... Е, тълкуват това като работеща колекция. В източна Германия, особено в Саксония, неговите наследство е стигнало до днес. Това произведенията, е, които следват тази традиция, генерират огромни печалби. В, е, при недостатъчно но, е, доста, предлагане на потребителски стоки, именно произведенията на заятите и народното творчество имат възможност да се продават и търсят. Не трябва да из губим е, разнообразието на уменията, защото то води до модернизация и демонстрира пътища към бъдещето. Например, за възстановяването на кралския дворец в е, Дрезден, различни занаяти, които днес е, бяха съживени, това създаде нови работни места и нови перспектива за хората. Музеите са паметта и е, източник, памет и източник на познание. Би трябвало да помислим за понятието с творческа памет. В, е, наистина в е, Дрезден е, тези нови тенденции процъфтяха. В началото на 90-те започна възстановяване на града и сега той е, фотографията, е, печ, печатната техника е, процъфтява там. И накрая различни музеите заедно с други институции, като е, такива творчески кръжоци и организации могат наистина да хвърлят мостове между различните култури. Отстраняване на канонистското иерархистично мислене наистина е, ни, ще ни върнат е, доверието, ще върнат доверието на, на, за, за практикуващите занятия. Съзнанието ни трябва да бъде съживено и трябва да бъде мобилизирано чрез творческа енергия. Încer scuze, simt un fel de plăcere sadică să pronunț cuvintele magice două minute, trei minute. Сега имате две или три минути за следващото изказване. Много ви моля, помогнете ми да представя следващия оратор. Благодаря на всички, които са все още с нас. Наистина, културата ни различава от другите видове. И би трябвало наистина днес да направи максималното, за да опазим културното наследство. Културното наследство включва природни ценности, то е материално и нематериално, осезаемо, неосезаемо, случайно и, или организирано. Културата ни отличава от другите видове. Затова е, чудесна тази инициатива на Европейския парламент да отстоява ценностите на културното наследство, защото това е начин да се развива разнообразието. Ние опазваме и свидетелство от миналото, и стълбовете на нашето развитие. В Европейския съюз е ясно, че и, и това бе олицетворено от, е, иллюстрирано от действията на Генерална дирекция вътрешни работи. Аз призовавам европейските институции да насърчават синергиите, взимат допълняемост и сътрудничеството. Никоя институция сама или никоя държава отделно може да се справи с този проблем. Защита на културното наследство е проблем, по който трябва да работим всички заедно и трябва да търсим устойчиви и ефективни решения. Когато бях в Хаити, за да лансирам проекта Културни обекти под риск, аз си дадах сметка, че защитата на културата е не е само проблем, който се отнася до културни произведения на културата. Нещата е, много са е, драма... различни до голяма степен. Когато е, масовата разруха е, и опустошаване застрашава огромни е, части от е, културното наследство и е, обекти на културата, тогава проблема се превръща в проблем на сигурността и проблем на оцеляването. Да защитаваме културата означава да се борим и с тероризма. Всички сме взаимозависими. Каквито и да са съображенията ни, каквито и да са ни аргументите, е, за това, че трябва да защитаваме културата. Едно е ясно. Защитавайки културното наследство, застояваме, е, защитаваме шанса си да имаме едно светло и хубаво бъдеще и у дома, и в чужбина. Thank you. Конт Родолф де Лоз Корсварем, президент European... Сега Конт Родолф де Лоз Корсварем, президент на Европейската историческа асоциация. Още веднъж е, трябва да повторя нещо, което се повтаря непрекъснато. Културата отваря двери е, към миналото, но и двери към бъдещето, към едно общо а, е, наше минало и бъдеще. Благодаря на всички тези, които ни помогнаха, в, защото това е културата на. А, това е годината на културното наследство. И а, мисля, че а, вие сте. А, а, тук са представени е, е, държавни е, глави, и правителствени ръководители, защото без тяхното съдействие и без ръководство на комисията нямаше да постигнем това, което постигаме. има 40 асоциации в Европейската асоциация на културните организации. Това е нещо като цвете. Корени, стъбло и, и след това цвет, цвета. Историческото ни място е нещо като исторически ни дом е, е като верига. Нещата са взаимно свързани. Понякога е, тя се е, състои от най-различни е, елементи. Би трябвало да се... Много от тях изискват поддръжка, реставрация, но именно за това съм тук и се радвам, че мога да говоря по тези въпроси. Европейската култура е важна не само като за постъпление, тя е важна за политиците, но за селското стопанство, за автомобилизма – за, ако щете, химията. Не можем, дами и господа, да трябва да сме е, щастливи, че имаме възможност да сме тук и да е, изразим е, мислите си по, от тази трибуна. Политиците са хора, които е, е, тук не говорим само за политиците. Нашите послания трябва да стигнат до хората, които са по селата и е, далеч от центъра. Хубаво е не само защото би трябвало да помислим, културата включва и природната среда, и нашите паркове, които дават среда благоприятна за насекомите, за птиците и е, живи е, твари, които правят е, живота ни е, истински. Благодаря ви за тази възможност. Мерси, мерси Боку. Мерси Боку. Олимпия Брачи Марморос, коартистик директор. Олимпия Брачи Марморос от Пиколо театро Марга Сергарди. Ladies and gentlemen. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, много съм благодарна за поканата да участвам в тази конференция. Моята майка Марга Сегренти създаде една фундация, която е в основата на Пиколо театро Марга Сърчарти. Става дума за материално и нематериално културно наследство, съгласно класификацията на ЮНЕСКО. Ние се опитваме да покажем не само традициите от миналото, но и да направим прехода към бъдещето. Марга направи всъщност експертизата за създаването на този театър в Сиена. И също там а, има немалко иллюстрация за това как трябва да се действа, как а, могат да се развиват младите хора. Марга а, продължи своята дейност през 50 и 60-те години в а, а, Сиена, в а, двореца а, е, и а, създаде а, театъра е, Марга Сергарти всъщност е в е, е, е движещата сила на цялата дейност на Пиколо театро. Аз се чувствам задължена да продължа всичко това, което тя направи. Аз съм художествения ръководител на театъра и нашата асоциация следва същите цели, които ни завеща Марга Сергарди. Да опазим материалното и нематериалното наследство и да го разпространяваме. Не само да го опазваме. А това означава да сключваме национални партньорства, но също и международни партньорства, да създаваме копродукции, в заключение ще кажа, че всички мои виждания за развитието на света всъщност се свежда до това, чрез изследвания не само да опазим наследството, но и е, чрез културното наследство и чрез културата да действаме в името на бъдещето, защото културата е съществен елемент на развитието на света. ЮНЕСКО отделя огромно значение именно на творческите индустрии и Пиколо театро е точно това креативна индустрия. Човешкият, социалният, творческият капитал и потенциал трябва да се разгръщат. Те са призвани да преодолеят различията, да е, изградят мостовете между хората в света. Това, от което ние се нуждаем, е споделено е, ръководство, е, споделено лидерство. Благодаря. Мария Maria Teresa професор в Университет de Страсбург, État généraux de l'Antiquité. Мария Тереза Шетино, професор в е, Университета Страсбург. Има думата. Господин председател, дами и господа, имам честа да взема думата в, е, този, в тази зала от името на хиляди университетски преподаватели, които преподават история на изкуствата и които е, преподават история на културното наследство на Европа и античността и такива семинари, посветени на културата на аутентичността, наистина се организира често и а, е, под а, е, надслов а, е, Миналото е бъдеще. А, такова инициатива бе организирана под патронаж на Европейския парламент. Това има политическа, економическа и социална ценност, защото а, първо става дума за нематериалното наследство, лингвистично, е, правно, научно, но мисля си и за материалното наследство, археологичните разкопки. Това е, вдъхновява нашата съвременна култура и разкрасява пейзажа на нашите градове. Работата ни с, с фокус върху Средиземно море. Организирахме един маршрут по около Средиземно море с посещение до обекти, културни обекти от миналото. И това е средство не само за економическо е, което дава тласък на економическото развитие, но също така е и дипломатически е, инструмент за дипломатически усилия. Аз съм на ваше разположение. Ако имате въпроси, мога да ви разкажа за други наши проекти. Благодаря. Благодаря. И накрая Снежка Михайлович, генерален секретар на Европа Ностра. Благодаря, господин председател. Всичко вече бе казано. Аз сега ще подчертая само, че съм невероятно щастлива и горда. Осъществи се нещо, което не съм смела и да вярвам, че ще се осъществи тук, в сърцето на Европа. Ние говорим за опазване на културното наследство. Защо го направихме и как успяхме да стигнем до тук? Просто защото ние вярваме в енергията на културата. Ето, от това се нуждаем. От това се нуждае Европа, от синергия, от партньорство, от сътрудничество. Рудолф, моя приятел, говори вече за Европа 3.3 три. Е, да, е, ние е, не бихме могли, ако не вярвахме в силата на културата, да бъдем тук. Без тази вяра нямаше да можем да постигнем всичко това, за което говорим. Става дума за култура, за културно наследство, но същевременно това е едно това е стойност, която преминава през всички политически сили. Да, заедно сме по-силни. В единството е силата. Това е нещо, което много пъти сме чували. Това е и мотото на българското председателство. И то прозвучава отново и тук в Европейския парламент днес. Европейският младежки оркестър с Поседо Домино Коридес. Съжалявам много, че не можеше да бъде днес тук, но всичко това, за което говорим и операта, която пеем всички заедно тук в Европейския парламент, утре ще бъде отразена във всички медии. Бъдете сигурни в това, защото това показва, че Европа се развива, Европа върви напред в Берлин, където се състои така наречения Берлински самит, срещата на върха, ставаше дума именно за това, че сега трябва да действаме, трябва да действаме заедно. Ето нося всъщност този документ, който можете да прегледате. Европа се нуждае от този дух, който сплотява и от много-много е, е, е, озвучаване в това отношение. Ние трябва да достигнем до всеки гражданин, до всяко село. Европа е ефективна благодарение на културата с културата и от културата започва всъщност културното наследство, започват културните традиции, и начина на живот на Европа. Благодаря, е, скъпа Снежка. Парламента има и други певци, Например, те не пеят обаче така добре. Господин Фараш е един от тях, който обаче пее доста фалшиво.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 защото имаме да наваксваме около 20 минути изоставане поради забавене с е, изказванията днес. Благодаря. Представлявам е, устойчиво е, развитие в Обединеното кралство, но и работим с други институции в Средиземноморската област. Говорихме за Средиземноморското наследство с професор Схетино. Опитваме се да създадем актуален изкуствен интелект във връзка с културното наследство, но това, което ни липсва са стратегиите. Нуждаем се от прагматична стратегия, за да можем да разработваме по-нататък всичко това, с което сме започнали. Е, е, помислете за екосистемата и е, за реалността. В много от средиземноморските страни има нужда от иновации и културата именно може да предложи такива иновации. Говорим за цифрови данни, говорим за цифровизация, развиваме е, проекти, е, предназначени за всички средиземноморски страни и смятам, че е много хубаво, ако намерим партньори и си сътрудничим. Врачи на вас разпунда? Благодаря. Някой желая ли да отговори? <laughs> Euh, Първо, мисля, че културният туризъм може да бъде едно средство да се опознае историята на Европа, на Средиземморието и ценността на, на културното наследство като цяло. Имам предвид и антично, но и е, по-ново. В моето е, е, и предложение ударението е не върху отделните обекти, а върху маршрута. Маршрута, който е, е, придава цялост и взаимосвързаност на цялата ни обща история и култура. Не зная дали е, съм отговорена на въпроса и не съм готова да го доразвия. Благодаря. Казвам се Ваня Вълчич. Е, аз съм председател на парламентарната комисия за културно наследство в моята страна която е малка страна, но има уникално културно наследство. От Древна Елада, Римската империя, през всички стари цивилизации до ден днешен. Работи много по опазването на културното наследство и по консервацията, но те никога не са били приоритет и поисках думата, защото имаме и тревоги, но имаме и послания към вас. Имаше немалко природни бедствия, които наводника а, наводниха включително и старата ни библиотека а, и много книги очевидно ще бъдат загубени и трудно ще бъдат възстановени. И също но вижте е, един стар мост, който бе е, разрушен, вижте един стар е, манастир, който е близо до Албания и почти е на изчезване поради безгрижието и бездействието на националните органи. Погледнете тази сграда един италиански архитект е построил сградата и Националният театър също е изградил този италиански архитект. Стотици артисти протестираха пред сградата, защото правителството реши да разруши сградата на Стария театър. Това е протест на стотици е, хора на изкуството, на стотици артисти. Ние желаем да запазим е, е, Мелпомена, е, да запазим старата сграда на театъра е, на, от е, предвиденото разрушаване. Призовавам ви да обръщате малко повече внимание на страни като Албания, която също има богато културно наследство и желая да го опази. Председателят прекъсва ораторката. Този не може да получи отговор на въпроса си. Съжалявам, на тази конференция не е място за този, този, този въпрос. Сега да минем нататък, защото ще трябва да наваксваме 20 минути. Сега ще помоля членовете на следващия, участниците в следващия панел да вземат местата си на трибуната. Yes.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 Bonjour. Veuillez prendre place. Добър ден, дами и господа. Моля, вземете местата си да продължим заседанието. Имам честа да се представя за тези, които не ме познават. Аз се казвам Карима Дели, председател на Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент – и наистина за... много се вълнувам, че седя до вас. За мен е наистина чест е, и така. Тази, този тур от кръглата маса е на тема културния туризъм. За нас като председателство говоря в множество на число, защото е, всъщност взех място и на господин е, Таяни. Културният туризъм е туризъм, е, който може да се определи с една дума желателен, е, е, привлекателен за всички територии, защото той води и до по-голям интегритет, повече, по-голямо сближаване, по-тясно сближаване. Той може да се осъществява във всички сезони и неговите дейности са многостранни. Когато говорим за туризъм, говорим и за гастрономия, говорим за е, е, религиозен туризъм понякога. Въобще туризма е една дейност, е, свързана с паметта. Какви територии, какво ни разказвате, всяка територия, всяко, всеки обект ни разказва нещо за миналото. Изпитваме, вкусваме от ароматите, красотата, пейзажите, Днес е, е, вече е, имаме, преминаваме от елитния туризъм, който не бе достъпен до всички, до един туризъм, който е достъпен за всички. Близо 40% от населението в Европа пътува. И голяма част от тези пътувания имат културна цел. Целта постигаме по различен начин – Е, в Европа идват много посетители от всички краища на света, от е, Китай, от Индия. В Европа имаме и летен туризъм, е, но преди всичко целогодишен туризъм. Той не е ограничен само до лятото. Понякога обаче е, туризма е свързан с едно е, твърде трудно съзрителство, защото се стига до, масив, до струпване на хора, до раз, е, ерозия на, на някои исторически обекти, струпвания, задръствания в градовете понякога туризма води до твърде много до комерциализация, Е, и е, е, достъпният туризъм от своя страна създава проблеми с така наречената масофикация и се оказва понякога, че ние седим върху вулкан, защото връзката между туризма и климата, при измененията в климата на планетата са също взаимосвързани. Моето послание е това. Културният туризъм има едно хубаво бъдеще едно добро бъдеще, което се корени в нашата зачитане на историческите, историческото наследство. Понякога то, всъщност, това наследство е, е подпомогнато от цифровата революция. Цифровизацията ще играе и голяма роля в развитието на туризма и трябва да видим каква роля ще играе в бъдеще туризма. С Юбер, например, имаме опит с, тя, с ЮБЕР, един нерегламентиран сектор или Airbnb, които, е, който също е, се разраства като начин на настаняване. Законотворците мислят също за е, законодателна рамка за тези нови явления. Понякога всичко това има своите плюсове, но създава и проблеми както казах, елитният туризъм е вече минало. Нашата мобилност ни дава възможност да се е, дава възможност всички категории и слове на населението да, се, да пътуват и да се движат из Европа. Имаме и така наречения билет, е, сборен билет, който дава възможност на младите да пътуват безплатно по железопътните линии и да опознават Европа но разбира се, е, всичко това води със себе си и сериозни проблеми. Няколко думи. Туризма, е, е, туризма събужда нашия, е, нашия творчески потенциал. Той ни помага да погледнем бъдеще и да се боим по-малко от него. Туризма днес ни съживява, той ни отваря очите за новите неща. Наистина, за мен е изключително важно и голямо удоволствие да ви представя участниците в този панел. Първо, наистина много се вълнувам, че седа до вас, защото господин Раду Раду Михайляно. Бях разтърсена от един от вашите филми, концертът. Трябва да ви кажа, че говоря с много чувство, защото това е един от най-хубавите филми, които съм гледала – така че наистина за мен е изключителна чест да седа до вас. Благодаря ви за това, че сте тук в парламента и че участвате в този панел. Също така, другите участници от Европейския парламент са Кристиан Ейлер от ляво на мен. Той е докладчик в Европейския парламент по доклада за последователна европейска политика за културните и творчески индустрии, но също така и е, от гледна точка на културната политика. Благодаря ви също, колега, че сте сред нас. След това е господин Моргано. Благодаря, че сте нас. Той е за депутат в Европейския парламент също и докладчик по, по същия доклад. Съдокладчик. Съдокладчик с господин Елер. Културната политика, от която имаме нужда на европейско равнище. Темата на доклада. Господин Франциско Милан, добре е дошъл на този панел. Вие сте съпредседател на интергрупа под наслов Европейския развитие на европейския туризъм, културно наследство, е, Ян Купса. Госпожа Клодия Терапердел. Извинете, Кла, Клаудия Тапардел основно депутат е, и също е, член, съпредседател на интергрупата Европейски развитие на е, европейския туризъм, културно наследство и така нататък госпожа Михела Шодрова. Тя е докладчик по Корпуса за европейска солидарност. В е, същия панел участват и госпожа Самърджич Маркович. Къде сте, госпожо Маркович? Тя не присъства. А вие сте в залата. Да, просто ако обичате, станете да ви видят. Бихте ли е, станали да ви видят? Благодаря ви, че сте с нас днес. След това Гиом Киенц. Добре е, дошли, консерватор е, в, от е, е музея от е, Лувъра. Имаме е, наистина е, клип е, от ваше име, който ще бъде показан. Аз съм го виждала, много интересен и вълнуващ. След това Хари Верва... Вервайен от Европейската фунда... фундация Европеана. Къде сте вие? Ако обичате, станете и вие да ви видим. Благодаря ви, че сте тук. И след това Симон Литл председател на Европейската федерация на, е, за интерактивен е, е, софтуер. Благодаря че участват, за участието. И накрая Луджи Фиско Джирар, който е председател на проекта Клик. Също благодаря за участието ви. Без повече бавене. Е, извинете и господин Димитриос Патермалис, председател на Акропола музея на Акропола. Благодаря ви, е, че сте тук също така. Скъпи участници в този панел, ще ви дам достатъчно време да се изкажете. Бих искала първо да изпратя едно, да предам едно послание, което ни беше пратено по видео от нашата европейска комисарка която отговаря на цифров... Е, е, за цифровизацията и цифровата економика. Мария Габриел, сега заповядайте да видите видеото. Господин председател на Европейския парламент, е, уважаеми депутати, дами и господа, благодаря ви за това, че ми давате възможност да се обърна към вас в рамките на това събитие, което е изключително важно в годината на европейското е, културно наследство. Това е повод да потвърдим и да изпратим ясно послание, според което културата не е вече въпрос на избор днес. Напротив, културата е на фронтовата линия в отбраната на нашата, е, на нашата демокрация и нашите ценности. Е, важно е да отстояваме това не само вътре в Европейския съюз, но и извън него. Културата е, е, е една изключително важна ценност днес. В е, двоен смисъл. От една страна тя е фактор на мир и единство и води до по-добро разбирателство. Второ, да развиваме европейската култура и да я опазваме е начин да прилагаме на практика нашите ценности и да ги разпространяваме в глобален мащаб това, защото те имат универсална ценност за всички нас и е, би трябвало да ги запазим и да ги предаваме на бъдещите поколения. Във всъщност това наследство изглежда статично, но всъщност то еволюира. Културното наследство има различни форми материално, като прекрасните паметници, е, е, градове, сгради и също така нематериално, което са литературните произведения, познанието, а днес и цифровото, е, цифров, цифровизацията. Това дава изключителни възможности културата да стигне в, в живота на всички граждани. Ще се спра на няколко конкретни проекта, четири по-точно първия, първата инициатива, която искам да спомена е стратегия е, е, е, Digital for Culture. Това е да се използва цифровизацията за демократизиране на културата и да й се предаде по-голяма ценност. В, това е смисъл на нашата стратегия за цифровизация в културата и аз като комисар с такъв портфел отговарям за нея. Стратегията стъп върху 6 стълба. Първо, разширяване и демократизация на достъпа до култура, развиване на кул... Е, комерциализацията. Трето, производство и, дистри... и разпространение на цифрови, по цифров път. След това възпитаване на умения и накрая международно сътрудничество с цел да се е, развива тази мека власт на Европейския съюз в... Е, е, това е изключително важно за Европейския парламент. Сред инициативите, които ви споменах, е, е и е, нашия е, ангажимент, който се засилва в областта на аудиовизуалните средства. Те допринасят за културното раз, разнообразие чрез различни програми, видеопрограми, аудио видеопрограми и след Брексит аз наистина се ангажирам да отстоявам един амбициозен бюджет за аудиовизуалните визуалните средства. 2 милиарда евро за периода от 20-25 година. По този начин комисията дава, дава дължимото на културните ценности и аудиовизуалните средства, които са предпочитани от нашите граждани. Затова именно заслужава да се инвестира в това. Третата инициатива е репертуара от европейски е, творби, който обявих в Берлин в началото на годината. Този проект ще подкрепи е, десетки е, творци, които се, стребят, които се стремят към повече видимост на техните произведения. Идеята ни е простичка – и тя ще се е, осъществи в два етапа. Първият е една база данни за професионалистите, която ще помогне за дистрибуцията и разпределението на филмите. Тя, е, те, тези служби ще работят с, в тясна връзка с отрасъла, с сектора. Втория етап на проекта се състои от разширяване достъпа до базата данни и информацията, която се съдържа там, с цел това да е, е средство, което да се ползва от всички граждани, да се е, предлага също е, онлайн легално съдържание трябва да ви припомна за важната ценност на проекта Европеана, който ще помогне е, да, се, да има достъп до 500 е, милиона произведения е, от цяла Европа. Това е наистина една уникална мрежа за показване и развитие на културните обекти и президента на културата в Европа. В момента се водят преговори за авторство, въпросите на авторското право с цел наистина да се насърчава творческия е, устрем. Ще е, завърша с това, че се ангажирам да работим и да използваме цифровизацията по най-ефективен начин. Това отговаря на моята визия за цифровата трансформация трансформация в служба на всички културни е, служби. Благодаря ви за вниманието. На ваше разположение съм за обмен на мисли. Merci à notre... Благодаря на коми... госпожа комисар за това послание и сега ще започнем с вас. Господин Михайле, Ми, Михайляно. Михайляно. Вие сте директор, сценарист и поет, доколкото зная. Написали сте е, един сборник стихове отдавна, да, преди близо 30 години една вълна Вие сте и почетен председател на е, комисията, която раздава наградите Лукс тук в Европейския парламент. Чрез е, как чрез филмите, чрез тази култура могат да се разпознават европейските ценности, според вас? Аз призвавам всички да гледат вашия филм, концертът. Но как според вас може да се отстоява нашето културно наследство чрез вашето изкуство? Как, как виждате вашата мисия? Имате думата. Благодаря. Първо, да, ще добавя, че съм и председател на асоциация, която се нарича ЛАХ изкуство, една много важна група от продуценти и режисьори, френски, пък и европейски. В това си качество всъщност съм тук днес. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря на всички депутати, и на господин председателя Таяни за това, че организират тази конференция днес. Тя е много важна, особено в е, актуалния политически контекст в Европейския съюз и мисля, че с, е, чрез културата и образованието ще е, успеем да смекчим, да потушим в известен степен популизма. Благодаря на парламента, защото те ми помогнаха в е, е, чрез е, битката около директивата за авторското право. Бях призован да участвам в консултациите, но не можах в достатъчна степен, защото бях твърде заед. Ще се върне към идеята за разнообразието на европейската култура. Няма да е, забравяме и е, една сложна битка, която е, водим отдавна. И сега законът, който ще защити Европа и европейската идентичност на културата, ще бъде много важен, и много важен за вас. Ще се върна на е, това, че такива документи, ни, е, е, за които се борите тук, ни защитават, защитават нашите права. Какъв е залогът? Разнообразието. Какво означава разнообразие? Не само културно разнообразие, разнообразието на мисли, на мислене, в мисленето. Европа днес възмо... в състояние ли е да, да, е, запази, да отстоява много, е, многообразието в мисленето и да търси баланс. В този е, контекст има два параметра днес, които поставят, които поставят въпроси. Първо, е, цифровизацията, радваме се, че това напредва и когато говорим за политически контекст, от една страна това се вмества в един политически контекст, в друг, от друга страна в така наречения цифров пейзаж. Авторското право. И защо ние отстояваме авторското право, така наречения копирайт? Защото то е измислено, за да се даде свобода на мисленето, да се освободи мисленето от е, е, епоката на, от е, властта, от властващите. Днес има много повече властващи, хиляди, хиляди повече, повече властващи по цял свят. Затова именно необходимостта да се защитава авторското право придобива още по-голямо значение. Много опасно е днес е, когато е, наблюдаваме различните прегрупирвания, е, големите групи, Амазон, Дисни, Фокс и така нататък, които чрез съответния алгоритъм се опитват да налагат творци на световния пазар. Това е, създава огромна опасност за разнообразието. И за това съм ви благодарен, че ви отстоявате това понятие, което е европейско. За да спечелим аудиовизуалната битка, надявам се, че по този начин ще спечелим аудиовизуалната битка, защото тя е решаваща. изключително е, обожавам литературата, музиката и други е, браншове, но всъщност аудиовизуалната е, е, сфера, аудиовизуалните средства са предпочитани от младеща днес. И именно тях трябва да използваме, за да разпространяваме ценности като демокрация, да търсим баланс, да търсим разбиране, а не обратно. това. Въпросът е как да се възползваме от е, преимуществата на цифровизацията, на цифровата ера. Трябва да има съответната регламент, е, съответната е, регулиране, без да ограничаваме свободата. Мисля, че регулирането, добре премисленото регулиране, добре осъщественото регулиране води до баланс, който дава на всички всичко. Какво означава това? Всички тези творби имат нужда от публика, но те не трябва да се. И именно публиката се ползва от тях. Това са вкусове, които се култивират векове наред. Значи, можете да имате достъп до нашия пазар, казваме, но при условие, че допринасяте към културното наследство днес и е, бъдещото културно наследство. Не можете да бъдете само хищници, ползватели, а трябва да бъдете и сътрудници, съучастници в този огромен механизъм, Както знаете, до 30% от каталозите е, с е, европейски творби в е, всички сфери и да се финансира да се инвестира в финансирането на, на, на такива творби. Казах на Жан Мишел Жар тази сутрин, че когато става дума за трансфер на ценности, ние днес сме свидетели на една огромна дистрибуция на културни средства, на културни ценности – Трябва, бяха нужни 30 години, за да разберем е, колко важно е това. Е, да разберем, че промените в климата е, са пагубни за селското стопанство, за природата и 30 години бяха нужни да разберем, че също така културата допринася за развитието и че трябва да я пазим. Да не говорим в това отношение за биокултурата, която също се разраства. Всичко това е свързано с съответно законодателство, как да, да къде да заложим тавана, докъде може да се стигне, така че да не продаваме нашите творби на най, най-ефтино, на, на предлагащия най-ниска цена. Знаете за Netflix или Amazon – Тези, които не могат да се абонират за е, тези е, портали, не могат е, да нямат достатъчен достъп до произведения на културата. И за да не могат, да не могат произведените да бъдат затворени, би трябвало да се улесни достъпа на всички. Няма да отнема повече от вашето време. Благодаря на комисаря Мария Габриел за тази инициатива. за която е, ние допринесахме също мощ, моите колеги и приятели от е, киното участват е, в голяма степен. Сега знаем е, ролята на аудиовизуалните средства, особено е, силно я усещаме в моменти като този, когато се предава световното е, първенство по футбол. Е, Прекрасно е, че интернет и новите технологии са един начин за стигане до достъп до големите произведения, световни произведения, ние в европейския мащаб сме потребители на, на произведения от е, други части на света, е, САЩ, Южна Америка, наистина трябва да има глобален достъп до произведения, до поискване, за да могат е, шедьоврите от е, фестивалите да достигат до всички. Статистиката сочи, че понякога те се разпространяват само в 40 дни, което е, е наистина недопустимо. Нашите приятели американците ни изпращат тук и ни заливат със своите филми. Е, наистина ние сме доволни. Някои тях са шедеври. Но трябва да има реципрочност е, и техническата възможност ние да изпращаме и ние своите произведения по други части на света. Благодаря. Благодаря ви за това изказване и за тези думи. Euh, взаимност, взаимност беше най-важното, което изкристализира. Това е, е знакът по който светът ще се развива за напред. Не, няма да се дели на малки и големи, на потисници и потиснати. Взаимност ще бъде най-важното взаимност, която дава възможност на хората на изкуството да оцеляват. Това, ако продължават да работят без, безплатно, хората на изкуството просто ще се затворят ще се затворят помежду си. Трябва да има, разбира се, достъп на колкото може повече хора до произведенията на изкуството. Всички трябва да има такъв достъп. Точно, много точно се изразихте. Онова, на което се учим на ниво Европа, са онези инструменти, които допринасят, включително и чрез изкуството, до, за формирането на самосъзнанието на европееца. Благодаря ви за тези думи. Те бяха много силни думи. И, comme vous parlez Je rappelle que la culture est moi le plus beau voyage que je puisse. Искам още веднъж да ви благодаря по повод на това, че говорихте и за туризъм. Пътуването е най-хубавото нещо. Е, много е хубаво да се запознаеш с субективността на другите. Това е и в сърцевината на културния обмен. Благодаря още веднъж за ясните и точни думи, които ни насърчават като европейци. А, хващам се за думите ви. Трябва да има разпродажба, да, за да има общ достъп. Продължаваме. Господин Елер, имате думата. Вие сте съдокладчик в Европейския парламент а, на тема Кохерентна европейска политика за, в областта на културата и творческите индустрии. Um... Благодаря. Госпожи и господа, първо благодаря за това, че сте тук Приближаваме се е, по-близо вече до политическите теми на тази дискусия. Е, благодаря много на е, колегата от Комисията по култура на Европейския парламент, господин Моргано. Ние заедно сме са докладчици по една много важна тема. Много важно е това, че ние проявяваме силен интерес към вашата работа. Ние, и това не е само интерес, това е и възхищение, това е ентусиазъм, който споделяме с вас. Няма противоречие в културното измерение. Културното наследство – е част от е, е, и основа на културната индустрия в Европа. Е, в рамките на творческите индустрии и на културните индустрии всъщност работят много повече хора, пет пъти повече хора, отколкото в автомобилното ние сектор на Европа. Господин Михайлиано ни каза, че ако в Google потърсите информация, ще установите, включително и в статията в Financial Times, публикувана днес, че Google всъщност инвестира много именно в творческите индустрии. Така че става дума за хора, които очевидно разбират много повече, отколкото политиците, може би, в Европа. Това са, така да се каже, новите линии. Това са новите лобисти. Големите платформи биха могли да означават и край на европейското културно разнообразие. Но а, а, всичко това, за което говорим, включително и цифровизацията, показва многообразието на европейската култура. Той е част от нашата економика, той е част от а, а, нашия туризъм и Същевременно културните и творческите индустрии създават кохезията в Европа, допринасят за кохезията и естествено има едно търговско измерение. Е, е, ще трябва е, да признаем това. Културните и творческите индустрии разчитат не само на традицията, те разчитат най-вече на иновациите. Ние се нуждаем от кохерентна стратегия по отношение на културните и творческите индустрии. И това е послание и към комисията, и към парламента, и към съвета, към всички институции на Европейския съюз. При всички положения ние ще имаме един а, а, много важен а, сегмент в нашата нова програма а, за а, изследвания и този сегмент ще бъде посветен именно на творческите и културните индустрии. И това е сферата, която е изключително важна за младите хора в Европа. Това са, в крайна сметка, сферите, които създават много повече възможности за заетост на младите хора, много, както ви казах, много повече от традиционните индустрии и те създават и стойност. Е, възможно е, е вие да гледате на част от е, цифровите технологии като на, и платформите като на луксус. Не, на лукс, не. Става дума за нещо, което е свързано безкрайно тясно с нашето ежедневие вече. И ние по същия начин се развиваме в рамките на нашето европейско културно наследство, така както това става и в Индия, и в Китай, и в САЩ, и така нататък. при всички положения е, ние ще трябва да а, а, се съобразим с търговската стратегия на Google, но в никакъв случай не желаем да продаваме или да предоставяме нашето културно наследство и творческата енергия на Европа на Google. Не, ние желаем а, да а, работим сами и а, да включим в Кохезионния фонд именно културата. И е, нека да мислим е, така, на, по модела на силозите, е, но да виждаме потенциала. И същевременно да виждаме и пречките, които ще трябва да преодолеем, но да не се отклоняваме от пътя. Защото Google и платформите всъщност ще се опитат да погълнат, така да се каже, това творческо измерение и да го превърнат в собствена търговска стратегия. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми колега. Ще трябва да въведа доста по-строга дисциплина, защото изоставаме страшно много. Трябва да спазваме времето. Всеки оратор от тук нататък ще има само две минути за изказване. Дори имам възможност да изключвам микрофона за две минути следващия оратор. Заповядайте. джентили, колеги, иллюстри оспити, е Молтисимо. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми гости, много от нещата вече бяха казани и тъй като времето е кратко, ще се спра само на това, защо е толкова важно европейското културно наследство да излезе на преден план, защото негови изразни средства са и творческите браншове. Чрез културното си наследство Европа изразява своя дух и своята душа. Ето защо наш дълг е да съхраняваме и насърчаваме европейското културно наследство, защото то е хумусът наторяващ а, красотата, която е най-силната страна на творческа Европа. Трябва да се изграждат мост, мостове между културата от една страна и технологичните дейности от друга, за да бъде ценността на културата още по-голяма. Какво мога да добавя? Необходимо е Европа да разработи истинска стратегия, която да е последователна и ориентирана към бъдещето, отчитайки и условията, включително достъпа до финансиране и, както вече беше казано, да се а, преодолее а, бездната между ценностните системи. Разбира се, че и законодателната рамка за авторското право е важно. И имаме възможност да го направим, още повече, че предстои приемането на следващата многогодишна финансова рамка до 27 година, включваща и нови програми, включващи Творческа Европа и Хоризонт Европа. Съществуват разредица възможности, които могат да се използват в тази връзка. Разбира се, от културата се иска много и особено от е, културното наследство. Очаква се да се стигне до създаване на интегриращо и, и творящо общество както се предвижда в програмата на комисията, но за целта трябва да бъдат предоставени съответните средства, защото се казва, че трябва да се насърчават и новите изразни форми и технологии, за да може не само да се опазва наследството, а и да се развива. Говоря за новите технологии, като холография и други. Тоест Европа трябва да бъде включваща, сигурна, обаче и образована и творческа. Мисля, че всички сме съгласни, че сме в началото на един съвършенно нов път, който, подход, който може да бъде решаващ и за економическото ни бъдеще. Много добре го казахте, включваща творческа Европа. но трябва да претворим тези думи в дела. Сега господин Франциско Милан има думата за две минути. Взимам го. На култура и история Европа е а, велика сила в областта на културата. Още от средновековието в Европа се развиват а, художествените стилове, които е, водят до развитието и е, до развитие и влияят върху света извън Европа. Европа познава различни стилове, различни мирогледи. Може би на света няма друга така динамична култура, каквато е европейската. Създадени са профилирани европейски стилове в изкуството и културата. Е, ето повечето а, паметници на културата от списъка на ЮНЕСКО, например, се намират в Европа. Това е изключително богато наследство, но тук говорим не само за естетиката. Важно е тя да остане във външността. Тук ще изиграе много важна роля туризмът, който е фактор за растеж. Важна е историческата роля – фактът, например, че даден манастир или даден а, дворец бива реновиран, може да даде тласък на развитието в цял регион, защото ще създаде заетост в областта на реставрацията, консервацията, ремонтните дейности и така нататък. Дигитализацията също води до създаване на работни места в Европа. Няма да се впускам в подробности, защото председателката няма да ми даде време, но културното наследство влияе положително и на изграждането на европейска идентичност, което е много важно във времета на евроскептицизъм и полизъм. Много са важни тесните връзки между нас, европейците. Това трябва да се подчертае. Мисля, че Европейският съюз и неговите институции трябва да направят всичко възможно за съхранението и опазването на културното наследство. Това не е само задача на държавите и гражданското общество. Европейските институции също трябва да изиграят своето, своята роля в рамките на план за действие, който предстои да бъде прият. Трябва да се предвиди и финансиране от страна на европейските институции. Мисля, че по този начин ще се насочи и вниманието към европейското изкуство. Благодаря. Avec un, un focus bien déterminé sur le tourisme euh, historique, qui est, qui est très important. Madame Tarpadel, la parole est. Разбира се, че историческият туризъм трябва да е в фокуса. Господин, Трап, госпожа Трападел. Mână să se audă limba română în пленара uh, de la Bruxelles și să transmitem și mesajul култури и идентитети За първи път имам възможност да говоря от това място. Ще говоря на румънски, за да се чуи нашият език. Ще говоря, разбира се, за културата. Благодаря за всичко казано за европейското културно насредство общо 140 депутати от всички политически групи на всички държави членки присъстват тук. През последните години ние наистина направихме всичко, за да тласнем напред културния туризъм, но нещата трябва да вървят ръка за ръка с опазването на културното наследство. Културното наследство не може да се запази за в бъдеще, ако не закриляме всички ценности в Европа. Под благодарение на проекта, който ние подпомагаме, можем да помолим за помощ държавите членки, да разработим заедно с тях интегрирана стратегия. мерките за опазване на културното наследство трябва да бъдат адекватни и уместни, защото наследството е толкова разнолико, че трябва да се вземат съответните мерки. Ако не запазим това наследство, ще загубим своята европейска идентичност. Има, разбира се, и а, законодателни аспекти. Европейският съюз има области, които крият много сериозен туристически потенциал. И говоря не само за Милано, Париж и Барселона. Не, нашата задача на, като политици е да насочим европейските и не само европейските туристи да посетят тези истински привлекателни от културна гледна точка области. И тук искам да предупредя туризмът и културното наследство са въпрос са прерогатив на държавите членки. Да, това е част от субсидиарността, Културният туризъм обаче е донесъл на Европейския съюз много. Затова е наш дълг да организираме събития като днешното, за да а, настояваме за европейско финансиране за европейската култура. Знам, че ще успеем, тъй като е, председателката на Комисията по туризъм и транспорт е тук. Има и колеги от е, Културната комисия. Съжалявам, че престроших времето, но трябваше да го кажа. Благодаря, госпожо Тападел. Вие припомнихте, че туризмът и културното наследство са не само преру... не трябва да останат единствено прерогатив на държавите членки. Сега госпожа Шойдрова получава думата. Имате две минути. Благодаря, госпожа председател, скъпи колеги. Оценявам много високо факта, че е, все още сте тук в залата, че посетихте е, нашия парламент, е, за да поговорим по въпросите, свързани с културното наследство на Европа. Благодаря на Комисията по култура, която е инициатор на тази конференция. Аз съм докладчик по темата Европейски корпус за солидарност. Е, един проект е, или програма, е, в който и културата играе много важна роля. Защото ние желаем да насърчим младите хора да участват в тази програма със свои собствени малки проекти – Европейският корпус за солидарност е, желае да подчертае значението на доброволния подход е, при е, предлагането на работни места и разчитаме най-вече на участието на доброволците. За да постигнем успех, става дума за създаването на нова среда в Европа, на предлагането на нови възможности, на членовете на европейските общества. Пледирахме за упростяване на програмите, максимално разтоварване от бюрократични пречки. Това е изключително важно, за да бъде приета и реализирана една програма. Тази програма е, се насочва най-вече към младите хора. И аз е, се надявам, че ще имаме е, достатъчно интерес е, след е, събитията в Ирландия ние решихме, че трябва да открием Европа, като Европа и на новата система за отбрана, но и Европа на културното наследство, Европа като люлка на християнската цивилизация. Нека, госпожи и господа, актуализираме нещата. Нека да не гледаме само назад в миналото, нека да гледаме сега какво става и какво ще бъде в бъдеще. Европа трябва да оцелее. И за тази цел ние се нуждаем от млади хора. Ние се нуждаем от изкуство и култура. Красотата може да ни помогне да спасим света и да спасим Европа. И именно красотата е в сърцевината на културното наследство на Европа. Позволете ми да използвам случая, за да ви поканя на 21 септември в Чешката република, където ще се организира изложба, която ще се покаже не само в Чешката република, но и в Польша, Словакия и Унгария. Става дума за централноевропейски проект – освен и службата, ще има и конференция в моя роден град, където ще имате възможност да обменяте мисли за културата на Европа с млади хора, но и с известни представители на културния сектор. Позволете ми да а, а, ви напомня за призива на Жан Пи... Мишел Жар и нашия колега Яно. Те ни призоваха да а, защитаваме авторските права. Смятам, че това е наше задължение защитата на авторските права на писатели, е, хора на изкуството, журналисти. Е, това е, е право, което наистина трябва да се защитава непрекъснато. В законодателството естествено се търси баланс между свободното развитие и свободата на изразяване в интернет, но и правата на хората на изкуството, на творците, на авторите. И е, ние ще работим по тези въпроси и съм сигурна, че ще успеем. Благодаря. Продължаваме с Гион Кинц, който е консерватор в Лувъра в Париж. Добре е дошъл в Европейския парламент. Имате две минути на разположение. Благодаря, госпожо председател. Вземам думата в качеството си на консерватор в Лувъра, както и от е, както и от свое лично име, защото заедно с моето семейство е, наехме един дворец, в който се опитваме да а, разработим като лаборатория за реставрация и консервация. Опитваме се да мислим в международен мащаб, когато става въпрос, въпрос за културното наследство. Мислех дали да взема думата или не в последния панел. Става въпрос за финансиране на културното наследство – но раз, всички са съгласни, че трябва да се опазва културното наследство, но това не става от само себе си. То трябва да се допълва и развива. И именно за това е добре тук да се имат предвид и економическите и социалните аспекти. Иновациите, например, иновациите не, няма нужда да бъдат само чисто технически. Ние трябва да и, иновативен трябва да бъде и подходът. Трябва да привлечем за участие гражданите, за да схванат, че културното наследство е едновременно и минало и бъдеще че има приемственост. Аз тъкмо в момента подготвям изложба за Ел, на Ел Греко в Гран Пале в Париж, но той е пример за интернационалност, роден на остров Крит – Работил е в Испания, бил е до известна степен иммигрант. За е, към економиката също трябва да подходим по нов начин. Аз говоря на базата на своя опит в двореца, който тък му реставрираме. Доскоро той беше економическо пространство. Сега трябва да го предефинираме. Дворецът не е само социално пространство. Жан Пьер каза много правилни неща, но не само се създават работни места пряко, а и непряко. Но това, което трябва да създадем е желание на обществеността. Трябва да сме отворени към света. На в един дворец, който е превърнат в хотел, например, трябва да се опитаме да привлечем хора на изкуството, а не само туристи. Трябва да се организират и фестивали. Изобщо иновативният подход е изключително важен. Това е разликата между рентабилния и устойчивия модела. Когато говорим за култура, можем да говорим единствено и само за устойчивост. Разбира се, че трябва да има кръгова економика, солидарна економика, което излиза извън границите на културното наследство. Има го и аспекта на интеграцията, на взаимното уважение за развиването на селските региони, където трябва да има такива условия, че да се създаде общество, което да живее там. И тук културата отново ще изграе голяма роля, защото културата е израза на общността, на обществото. Сега няма да кажа, че в живота трябва да влезе повече култура. Напротив, в културата трябва да навлезе повече живот, защото когато културата направи възможно да има общество, това е постижение. Благодаря. много е важно това, което казахте за авторските права. Давате ли ми ги за уместния израз повече живот в културата? Благодаря. Да, действително, новия подход към економиката, вдъхване на нов живот на демокрацията. Понякога наричаме това кръгова економика, устойчива. Има много термини. Сега думата има господин Пантермалис, който е директор на музея Акропол. Innovations... Благодаря ви. Иновациите и музеят на Акропола са в пряка връзка. Те се отнасят не само до самия музей, но и до непосредствената среда, в която се намира музея и целият град Атина. Така се гарантира максимален комфорт за посетителите по време на посещението им в музея Акропол. Много о, възможности предлага музея за а, а, същевременно се развиват и различни дейности, които осигуряват приходите и а, са свързани с едно е, ефективно и рационално управление. Служителите осъзнават в момента, че микроекономиката в средата, в която се намира Акропола в града Атина, допринесоха за по-нататъчното развитие на търговията на дребно, на хотелиерството, на ресторантите и заведенията за обществено хранене. По този начин ние действително показахме, че културата допринася за развитие на економиката и дадохме тласък на националния туризъм. Освен това, в резултат на тази стратегия ние се самофинансираме като музей. Успяваме да покрием собствените си разходи, имаме собствени ресурси и по този начин, струва ми се, могат да се развиват една голяма част от нашите институции за опазване на културното наследство. Много ви благодаря. Господин Вервайен има думата от Фундация Европеана. Имате две минути. Е е, е, благодаря и за това, че така качихте нивото, економиката се свежда до това днес. Ще, ще кажа нещо, ще поговоря за цифровата трансформация и бъдещето Европа. Преди 10 години Европейския съюз предприе, за едно много дръско решение. Реши, че културното наследство е твърде важно, за да бъде оставено само на пазарните сили, които да решават по какъв начин да го предоставят на гражданите. Аз е, бях роден, се родих от тази голяма европейска идея. 10 години по-късно, т.е. днес, имаме платформа, в която близо 4000 е, библиотеки, музеи, архиви са качили над 50 милиона е, екземпляра от своите колекции, на, които са достъпни за всички. За учени, творци, обикнени граждани. Европа, Европа не се превърна в Google. Тя предостави една широка мрежа, която да споделят е, и учени, и обикновени хора, е, която дава възможност е, на хората да се учат, да създават нови творби. И това е отрешаващо значение. Европа, Европеяна не търсеше ефтин начин да, да съживи стари неща, което беше реална възможност в момента. Целта на нашата фундация беше да променим е, светогледа, много по-амбициозно нещо. И в това се крепи ценността на Европа, която почива върху е, ценности, които в действие, така да се каже. Поздравявам Европейския съюз за това. Европейския модел е, се превърна в един е, ексклюзивен продукт и се копира по цял свят. Защо? Защото той не изключва частните предприятия, той спазва авторско право, но в сърцевината е един економически модел, който тласка промяната отвътре в самия сектор и това е, е решаващото, защото това са дългосрочни, дълбоки инвестиции в новаторство и промяна е, за бъдещето. Говорим за економика. Ако погледнем е, числата, те са много. Е, мога да направя много бърз из е, извод. По-малко от 1% от БВП в Европа харчим за този сектор, а той допринася 4,5%. Тоест, е, много е простичка сметката. Е, каква възвръщаемост е, дава културата? Нещо, за което много бизнеси биха мечтали само. Ясно е, че трябва да се, инвести... че трябва да се инвестира в културното наследство, защото е, златната мина култура наистина отива далеч, е, е далеч по-голяма, е, по-богата, отколкото очевидната възвръщаемост на браншове като туризма и други. Значи, Култура 3 точка. Това е един, една платформа, която е, дава възможност на хората да се е, ангажират. Е, да погледнем нещата от другата им страна. Какво ще стане, ако не го направим? Имаме нови технологии, като изкуствен интелект, те е, са на ръба да направят пробив или, или много агресивни са. Значи, е, ние сме наистина в е, положение, когато можем да, да продаваме културата си, е, да се превърнем в цифрови, цифрови колонии на, силикон, на Силициевата долина. Е, и това е момента да го направим. Е, Председател председателстваща. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Симон е, Литл, е, който е, е президент на проекта Клик. Имате думата за две минути. Благодаря, госпожо Дали. А, нека да се спрем на един съвременен елемент на нашата културна економика – и е, да поговорим за видеоигрите. ИСФ е, е, е организацията, която аз представлявам. Всъщност се занимава именно с видеоигрите и те представляват вече около 50% от ежедневието на младите хора и бих казал, че 50% е, от населението на Европа играе такива видеоигри. Е, е, това е в крайна сметка развитие на софтуера. В него, в видеоигрите има и много научни елементи, има много образователни елементи и също времено тук има и редица аспекти на а, авторското право, които трябва да бъдат защитени, защото става дума действително за един творчески процес. Също времено ние постигаме по този начин много граждани. ние стигаме до тях. правим културното наследство достояние на милиони европейски граждани и граждани извън Европа. Ще ви дам само два примера с видеоигрите. Има една игра 11-11. Е, става дума за споделени, за разказани спомени. Е, авторът е, е Digix Art, една френска компания. Анимационното студио в Великобритания, Artman Animations, публикува 11-11 и е, играта се разпространи много бързо. Това е е, интерактивна, е, е, интерактивно изкуство, интерактивен артворк. По този начин всъщност се предоставят познания чрез разказа и преразказаните спомени на хора за Първата световна война. Това е изключително важно. Става дума не само за познаване на историята, това развива отношението към хората, към човешката история и по същия начин ще действаме и с една китайска изложба, която която ще стане, може би, обект на следващата видеоигра. Ще приключим с господин Луиджи е, Жирар, е, който е председател на проекта Клик. И с това ще приключим. Благодаря, госпожо председател. Аз съм координатор на този проект, който е в рамките на хоризонт и е планиран от Европейската комисия. Става въпрос за опазването на културното наследство и регионалното и местното развитие. най-важните моменти са туризъм и устойчиво развитие. Разбира се и развитието на селските региони въз основа на творчески възможности и развитие на изкуствата с цел подобряване качеството на живота. Има обаче едно голямо но. Има един момент, който е изключително важен за нас, а именно да се справим с едно от най-важните предизвикателства, за което днес вече стана дума. Нашите градове трябва да се очовечат, както е записано и в член 26 на а, открития дневен ред на ООН. Защото а, градовете все повече губят своето човешко лице. Какво можем да направим в това отношение? На първо място трябва да укрепим инфраструктурата, свързваща обществото, като се възползваме от културната памет. Тоест, говоря не за натрупване на ценности, а и за духовното равнище и културното равнище. В проекта Клик има три основни момента. Първо, кръговата економика, обществото на науката, когнитивната економика и економиката на сътрудничеството. Същевременно са ни необходими и а, градове в условията на кръговрат. Какво смятаме да направим? да насърчим нови модели на предприемачество и за финансиране, за да може по този начин а, да има наистина кръговрат в трите сектора частния, публичния и местните общности. Къде е проблемът? обръщаме се към местната общност. А местните общности са все по-разпокъсани, все по-разпадащи се, състоят се от все по-малки групички на базата на постоянно нарастващите егоизми. Наблюдаваме това и в синдикатите, и в партиите, и в обществото като цяло. Опитваме се да се преборим с тази слабост – тъй като констатираме, че индивидуалните интереси често пъти надделяват над общите. Това е големият риск защото по този начин може да се предизвика ентропична криза, просто защото обществото ще загуби посока. Ето защо се стремим да направим онова, което наистина е важно – за да се свържат местните области на базата на културното наследство. Като разбира се, искаме да тласнем напред развитието, местното развитие, но не по-малко важно е за нас да се укрепи личната отговорност на гражданите там. Надяваме се, че през следващите две години ще бъдем полезни със своята дейност. Благодаря. Tiens е, а ви dire qu'on a eu quand même un panel exceptionnel et vous pouvez les applaudir а ново pour la qualité de leur prestation. Отново можете да аплодирате ораторите за тяхното представение. Наистина, от гледна точка на музеите, темата, която разглеждаме, придобива особено значение. Това е един е, крупен проект, колеги, които работят по него и творци, които работят с нас. Мотото е простичко. Без култура не можем нищо. Не можем да дадем израз на чувствата си, не можем да дадем израз на свободата си, не можем да отстояваме ценностите ни които, е най важното от която е демокрацията. Благодаря ви много и е, сега бих искал да приветствам с добре дошъл наш председател на парламента, господин Таяни. Sit down, please. Chair uh, Petra Mr. Deputy the Director General, Senior Rector dell'Università di Salamanca. Уважаема Петра, Много се радвам, че имам възможност да ви поздравя тук в Европейския парламент. Тази година се навършват 800 години от основаването на университета в Саламанка, един от най-старите университети в света. Така че университетът, чието ректор сте вие, се е университет, на който Европейския парламент възнамерява да присъди златен медал. Европейското ни съзнание се формира и от знанията натрупвани в европейските университети в течение на векове и години. Без културната подкрепа, без наследството на университетите, Европейският съюз нямаше да бъде възможен. Това е причината, поради която за мен е огромна чест да да връча златен медал в рамките на нашето събитие, посветено на европейското културно наследство. Искам да връча на Дон Рикардо Риберо Ортега медала, но преди това ще му дам думата.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 convicción pues nuestros maestros y escolares viajaban a impartir y recibir lecciones por todo el continente. Професорите в нашия университет са обикаляли много в миналото целия европейски континент, така както се случва днес в рамките на програма Еразъм. Също така искам да припомня, че нашата връзка с основните ценности на Европейския съюз, особено е, основните права и свободи на човека. Тези ценности са ръководно начало на университета в Саламанка от векове. Културното наследство, разбира се, може да допринесе за запазването на тези ценности. Не бива да забравяме, че културното наследство е съвкупност от идеи и знания и значения, а университетите са свят на емоциите, които ни свързват със света. Европа ще бъде онова, което винаги е била, ако бъдем в състояние да мислим реално за миналото си и да се обединим мирно и солидарно. Европейският парламент е най-доброто място за това. Тук са представени всички ценности. Искам да ви връча този медал. Тук се отличават, с него отличаваме хората, които се застъпват за ключовите ценности в нашия живот. Благодарим ви, благодарим на всички депутати, които допринасят за мир, за повече комуникация. Благодаря ви, че събирате Европа, свързвате Европа. съжаление, преводът от българската кабина ще спре в този момент, тъй като има стачни действия. Фаза конклюзива di questa importante giornata dove il Parlamento europeo coinvolgendo cittadini, organizzazioni, donne e uomini di cultura di tutti i diversi settori ha cercato di inviare un messaggio forte a favore della nostra identità, della nostra cultura